places, Мога да ви помоля да вземете местата си, защото ще започнем след малко. Защото аз съм поръчал сега за степен.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

Monsieur le commissaire, cher... Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, добре дошли на 33-тото пленарно заседание на Европейския комитет на регионите. Имате ли възражения по проекта на дневния ред, който ви беше изпратен? Не виждам такива. В такъв случай приемаме дневния ред. Имате ли възражения по протокола от 132-та пленарна сесия, проведена на 5 и 6 декември 2018 година? Имате ли коментари, забележки? Не? В такъв случай протокола се смята за прият. Chers колеги, Скъпи колеги, последните седмици бяха белязани от трагични събития. Разбира се, мисля преди всичко на колегата ни, кмета на Данска, Павел Адамовича, който беше намушкан с нож на 13 януари след благотворителна вечеря и почина от раните си след на следващия ден. Спомняме също така и с съболезнования жертвите на терористичният атентат в Страсбург, след които имаше двама журналисти, единият италянец, другият поляк. Работили сме нееднократно и с двамата в контекста на Европейската седмица на градовете и регионите. Също така не, да си припомним и Бисенте Алварес Аресес, е, председател на Испанският е, регион Стори, Юрий Пил, кмет, е, заместник кмет на Талин и член на комитет на регионите от Естония. това ви моля за минута мълчание. Merci. Благодаря ви. Скъпи колеги, от името на всички ви бих искала да поздравя за дошли гостите ни от Гданск, доведени от Шадолкевич, изпълняващата длъжността кмета както и на господин Пьотър Адамович, братят на загиналият кмет, когато поздравявам. Je tiens à vous remercier. Искам да ви благодаря за това, че сте днес сред нас, за да подчертаем памета на Павел и да подчертаем всички заедно колко важна беше борбата му за равенство на мигрантите и на представителите на сексуалните младсинства. Сега ще видим едно видео посветено на загиналият ни колега, след което ще дам думата на председателята на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 Monsieur Вожняк, je vous donne... Господин Вошняк, имате думата. Panie Przewodniczący, drodzy goście, skupi kolegi, skupi gości, дами i господа. преживяхме огромна загуба не само в полската делегация на Комитета на регионите. Тази загуба се усети не само на равнището на местните власти в Полша. Загубата беше за цяла Европа. Европа, която се основава на общите ни ценности. Неодавна Павел седеше тук сред нас седеше на това място, което сега заема неговата снимка и букети с цветя. На 13 януари той беше намушкан с нож, беше убит по време на най-голямото благотворително събитие, организирано всяка година това мероприятие има за цел набиране на средства за закупуване на медицинско оборудване за спасяване на новородени в полските болници. По време на ежегодната кампания хиляди доброволци набират средства и а, Павел Адамович беше един от тези доброволци. И всяка година в 20 часа той по традиция представяше своите благодарности и съобщаваше сумата от набрани дарения през тази годишното издание. Като това се случваше ежегодно в Гданск и тази година Павел също излезе на подиума, благодари на всички за проявената добра воля и проявеното причастност и буквално миг след това той беше нападнат от убиеца си. Убийството на господин Адамович безспорно е с политическа мотивация и се извършва в политически контекст. Това очевидно всички нас е, и то по две причини. След като не мушка господин Адамович, самият престъпник обясни защо е извършил престъплението. Обяснил е, че е искал да си отмъсти на партията Гражданска платформа, чието член беше господин Адамович. Твърдим, че убийството от политически подбуди и по още една причина – продължение на месеци господин Адамович водеше кампания, тъй като искаше да се представи отново на следващите местни избори и беше обект на кампания за ученяне на репутацията му в медиите. Към него се отправяха много неверни обвинения, като целта им беше очевидна – да бъде възпрепятстван той да постигне успех на изборите. И смятам, че е важно да подчертаем този факт. Политическият контекст, на фона на който се извърши това ужасно убийство, трябва да бъде ясно признат. Днес сме тук, за да отдадем заслуженото на памета на господин Дамович, но мисля, че господин Штрук е в по-добра позиция да го стави от мен, тъй като той е председател на регион Померания, в който се намира Гданск. Ще бих искал да му дам думата, но преди това бих искал да благодаря на председателя и на местни председателите за съболезнованията, за това, че мнозина от нас присъстваха на погребението. Благодаря на всички ви, които отправиха съболезнованията си. Благодаря благодаря ви за думите и жестовете на съпричастност и добронамереност. Благодаря ви за всичко казано в почет на господин Адамович. Насявам се да го запомним с какъвто беше, а именно един много важен член на бюджет на регионите и на Европейския съюз като цяло.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 тук сме за да почетем памета на нашия колега и приятел Павел Адамович, кмет на Гданск. За мнозина от нас става дума за политическо убийство. Това политическо убийство за нас бе потрясаващо. Още повече, че бе извършено по време на концерт, който бе кулминационния момент на една прекрасна благотворителна проява, провеждана в Полша. Повтарям, целта на, този, на тази проява бе да се върши добро и да се помогне на най-слабите. Жертвата на това убийство бе човек работил в публичното пространство, за да го защитава от омразата. Трудно ми е да говоря за Павел Адамович в минало време. Наскоро по време на пленарната сесия в Брюксел говорихме неведнъж за проектите, за плановете за град Гданск. Става дума за проекти и планове за следващия мандат, който тогава предстоеше. Господин Адамович говореше за своя град като за град на свободата и на солидарността. Господин Адамович още от млад работеше за тези каузи, работеше за тях и като кмет на Гданск в продължение на много години. Използваше тези думи не само защото в Гданск се е зародило движението Солидарност, движение, което по мирен път допринесе за краха на една от най-ужасяващите политически системи в историята – Говореше за Гданск, използвайки тези думи, тъй като гледаше на този град като на един истински свободен град. Град, в който хората живеят свободно, без значение от това към каква религия принадлежат или какъв е происходът им. Говореше за Гданс като за град, в който всички живеем заедно. Благодарение на Павел Адамович днес Гданск е един свободен град. Човешкото достоинство, свободата, демокрацията, равенството. Всичко това са неща, които означават немалко. В продължение на години господин Адамович бе кмет на града. Убедени сме, че тези ценности, които се прилагат в Гданск, са все още живи и ще бъдат живи и в бъдеще. Като член на Комитета на регионите, господин Адамович отстояваше правата на мълцинствата, на мигрантите. Освен това, беше и член на групата за източното партньорство в Комитета на регионите работеше за демократичните ценности в гражданското общество на регионално и местно равнище в страните от източното партньорство. Убийството на Павел Адамович, който бе атакуван неведнъж от медиите през изминалите месеци, бе атакуван също така и от правителството, показва, че спада, има спад на нивото на дискурса в обществото и в медиите. В Польша това може да доведе до трагични последици. На нас се пада задачата да се борим срещу това. Радвам се, че заедно утре ще одобрим резолюция за борба срещу насилието и езика на омразата. Надявам се, че това ще е само началото на работата на Европейския съюз за слагането окончателно на край на неоснователните обвинения, както и на езика на омразата. Днес Комитетът на регионите със съжаление отбелязва смъртта на Павел Адамович. Нека се простим с него. Chers collègues, Скъпи колеги, позволете ми с няколко думи и аз да ви уверя, че няма да забравим кмета на Гданск. Неговата работа ще продължава да ни вдъхновява и Утре ще започнем работата си с приемането на резолюция за борбата с словото и престъпленията, породени от омраза. Като по този начин ще изпратим едно много ясно послание към останалите европейски институции. Освен това, по, паралелно с следващото ни пленарна сесия на 10 април ще организираме официална церемония в сградата ни, като ще е, дадем на господин Адамович името на пространството между залите, за заседателните зали на петия етаж. Това вече ще се нарича пространството или залата Адамович. Ще има и възпоменател на табела на тази възпоменателна церемония ще бъдат поканени и близките на Павел, както и представители на Гат Катанск и различни други представители на Полша към европейските институции. Разбира се, че вие сте е, поканени да вземете участие на церемонията на 10 април и също така държа да ви припомня, че пред входа на залата има възпоменателна книга. И така, скъпи колеги, продължаваме с работата по днешното пленарно заседание. Най-напред бих искала да благодаря на господин Наврачич за това, че присъства на първата част на нашето заседание по че присъства на това отдаване на почет на господин Адамович. Господин Наврашич, радвам се, че отново се днес е тук. Когато и посещение показва, че за, наш, за нашия комитет евро, културата, образованието и младеща играят много важна роля в европейската програма. Миналата година беше Европейската година културното наследство, което организира над 12, в рамките на която бяха организирани над 12 000 мероприятия в всичките държави членки. Комитетът на регионите беше много активен в подкрепа на тази инициатива и ние много се радваме на постигнатото за отдаване на заслуженото на, на културното наследство, включително и с плана, с който му се през месец декември, в който се е, настоява на нуждата от е, регионално измерение на тази политика. От миналата година ние държим че, на това, че културата и образованието трябва да бъдат два стълба на една единна програма. Миналата година имахме възможността да обсъдим нуждата от засилване на европейската самоличност чрез културата. И тази тема продължава да е много актуална в навечерието на европейските избори и на съвет в Сибио. И ние продължаваме да настояваме на важната роля, като играе културата и образованието в началото на новото хилядолетие. Европейската комисия вече показа своите амбиции в това отношение. Новата програма разъм с отвоен бюджет в размер на 30 милиарда евро има за цел да увеличи трикратно броя на участниците. Програмата също така ще подкрепи създаването на европейско образователно пространство до 2025 година, което е сред основните политически приоритети на Европейския съюз с цел границите да не възпрепятстват образованието, обучението и научните изследвания и ние напълно подкрепяме тази инициатива. Нашият комитет е, е напълно убеден от добавената стойност на програмата Творческа Европа, която отново фигурира в новата многогодишна финансова рамка. Съгласни сме, че бюджетът трябва да бъде увеличен до 22 милиарда евро, като по този начин се подчертава колко важна трансверсална роля играе културата в други програми на Европейския съюз. Културното наследство и културата като цяло трябва да се смятат за стратегически актив на Европейския съюз. Ето защо е много важно във всичките градове и региони в Европейския съюз да се насърчават екосистеми, които да насърчават творческата дейност и едновременно с това да играят роля на сближаване и обединяване на европейската младеж. Ето защо комитетът приветства инициативата Discover EU, която дава възможност на млади хора на възраст над 18, на 18 годишни млади хора да открият останалите страни, членки на Европейския съюз. Ето защо искам да завърша с думи за подкрепа на програмата за Европейския корпус с солидарност и другите инициативи в рамките на програмата за младеща. Нееднократно сме подчертавали, че с нашата младеща е много важен аспект от на Европейския съюз и трябва да бъде включена по хоризонтален начин в всички програми на Европейския съюз и трябва да има трансграничен и наднационален характер господин комисар, двете становища, които ще приемем след края на днешния дебат, а именно становище последно на Творческа Европа и на Еразъм, подчертават желанието ни да се обединим в европейско пространство на образованието, напълно се включват а, в и, подкреп, и казват пълна подкрепа за целите на новата новите програми в областта на културата. А сега, господин комисар, с най-голямо удоволствие ви давам думата. You, uh, Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на Комитета на регионите. Госпожи и господа, инвестирането в хората, най-вече в младите хора, с цел насърчаване на образоваността им и благосъстоянието им, е от ключово значение за създаването на една Европа, устойчива и в бъдеще. Затова се радвам, че Европейската комисия постави инвестирането в човешки ресурси в основата на предложението си за бюджета на Европейския съюз след 2020. Това въжи най-вече за две програми, които ще обсъждаме днес след обед. Творческа Европа и Еразъм. С удоволствие ще участвам в тези разисквания. Искам още от сега да ви благодаря за вашия принос и за подкрепата ви. Искам най-вече да благодаря на докладчиците ви, господин Адам Карачони и госпожа Орике Хилер образованието и културата отново заемат подобаващото им място, а именно в основата на политическата програма на Европейския съюз. Държавните и правителствени ръководители ясно заявиха, че искат да си поставим по-амбициозни цели в тези две области. Двете предложения ще доведат до качествена промяна в сътрудничеството ни. Ще ни дадат възможност да се възползваме максимално от културата и образованието в полза на економическото развитие, сближаването и европейската идентичност. Предложенията за бъдещето на програмите Творческа Европа и Еразъм, с които излязохме миналата година, се възползват от тази динамика. Искаме Европа да се възползва от всички предимства на една силна културна и образователна сфера и да създаде съответното пространство до 2025. Това е изключително важно за бъдещата ни конкурентоспособност, от решаващо значение и за повече единство на ниво градове, региони, и общности. Нека започна с творческа Европа. Предлагаме бюджетът на програмата да се увеличи с една трета, така че да достигне 1,85 милиарда евро. Целта е да се предостави максимална подкрепа за работата ни по политическите приоритети, заложени в новата Европейска програма за културата, която представих миналата година. Една от основните ни цели е програмата да е гъвкава. Трябва да се постигне по-голям баланс между социалното, економическото и международното измерение на културата, като едновременно с това се даде възможност за творчество и новаторство. Искаме също така да направим и някои нововъведения, от които според нас ще проистече качествена промяна. Предлагаме най-вече нови формати за подпомагане на културни дейци, работещи в чужбина. Предлагаме също и целенасочено да се подпомагат отделни сфери, като например, музиката. Това поражда загриженост сред някои от вас, но мога да ви уверя, че в по-голямата си част програмата ще финансира хоризонтални действия, които ще обхващат всички сфери, свързани с културата и творчеството. Преговорите по бюджета обаче са трудни. Повече от когато и да било, културата се нуждае от съюзници на европейско ниво. Вярвам също така, че културата може да промени регионите и гражданите ни към по-добро. Трябва да работим за това. Радвам се, че Комитетът на регионите е наш съюзник в това отношение. Разчитам на вас за това да убедите правителствата в Европа, че инвестициите в културата и образованието са чудесни инвестиции с голяма възвръщаемост. Творческа Европа ще изиграе ключова роля в работата по приоритетите от новата Европейска програма за култура. Радвам се, че в проекто становището ви се приветства ентусиазирано тази програма подкрепяте социалните, економическите и външнополитическите ни цели. Целта е да продължим да можем да опазваме културното наследство. Да продължим да го правим и след 2018, която бе Европейската година на културното наследство. Вие сте от основно значение при постигането на всички тези цели на ниво европейски градове и региони. Няколко думи за Еразъм. Еразъм е една от най-успешните програми на Европейския съюз. Обедени сме обаче, че можем да я доусъвършенстваме. Затова през следващия програмен период от 2020 година нататък искаме да отвоим бюджета и така, че да достигне 30 милиарда евро. Така ще се утрои броят на участниците. Ще има повече възможности за участие в програмата във всички области, обхванати от нея, в областта на образованието, обучението, спорта и младеща. Програмата обаче се свежда не само до цифри. Искаме да достигнем до повече хора, които обикновено не участват в проекти с европейско финансиране. Това са хора от отдалечени селски райони или хора в неравнопоставено положение. Искаме да включим в програмата Еразъм в бъдеще една нова инициатива, която ще ни помогне да постигнем това. Искаме да улесним младежите, така да опознаят европейското многообразие и да разберат какво стои зад Европейския съюз. Искаме младите хора да открият Европейския съюз за себе си. Затова и предлагаме бюджет за тази инициатива в размер от 700 милиона евро за срок от 7 години. Така милиони и половина души ще имат възможност да се докоснат непосредствено до Европа, ще получат безценни знания. Регионите, градовете, заинтересованите страни на местно ниво ще ни помогнат много при осъществяването на тази програма. Откри Европейския съюз има и още един много важен фактор при финансирането на образованието и културата от европейския бюджет. Ще правим всичко възможно за да може финансирането по Творческа Европа и Еразъм да се допълва с финансиране от други европейски програми. Синергиите между програмите са от основно значение за реализирането в по-голям мащаб на стратегически важни за отделни сфери или държави проекти. Освен това, искаме Еразъм да е по-успешна, например като се предоставя допълнително финансиране по нея за млади хора в неравностойно положение. Градовете и регионите, разбира се, ще продължават да имат самостоятелност при решението за разпределяне на средствата по структурните фондове, които са с поделено управление. Призовавам ви да използвате тези фондове така, че те да допълват финансирането по Еразъм и Творческа Европа. Госпожи и господа, след по-малко от 4 месеца гражданите ще определят посоката, в която искат да поеме Европа. Ще се изкажат за бъдещето си и за бъдещето на европейския континент. Надявам се, че и вие като мен ще насърчавате най-вече младите хора да гласуват по време на европейските избори. Те са важна част от бъдещето ни. Ние взимаме това предвид, като инвестираме в културата, образованието и младежите. Искаме да постигнем устойчиви и силни общности, основаващи се на споделени ценности, като взаимно разбирателство и уважение. Можем да постигнем това единствено ако работим заедно. Радвам се, че ще се включите в нашите усилия. С удоволствие ще продължа по този път заедно с вас. Много ви благодаря, господин комисар, за посланието ви, с което ще започне днешното ни разискване. А сега ще дам думата на нашите членове. Започваме с представители на пете политически групи и на първия заместник председател, след което ще дам думата на докладчиците и на стъжантите, които организираха конференция посветена на равенството, на, равенството на, на шансовете за мъжете и жените в Европейския съюз. Аз лично участвах в тяхната конференция и могат само да ги поздравя за чудесният успех. Имаме също така и дълъг списък на колеги, които искат да се изказват в индивидуално качество и за съжаление ние трябва да осъдмим от сега, че разполагате само с една минута време за изказване. Ще се опитаме да се впишем в отделеното ви време. Моля ви да следите на екраните колко време за, из... за изказване ви остава. Много по-приятно, когато вие сами е, контролирате, отколкото когато на мен ми се налага да ви прекъсвам. Много неприятно и за вас, и за, на... за мен, но е неизбежно, ако не спазвате отреденото ви време. Това, е което имах да кажа. Аз сега давам думата на господин Борболи. Стимате, домнове комисар, Стимați э, colegi, este bine... Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Много се радвам, че мога да се изкажа тук. След началото на економическата криза имаше огромно нарастване на безработицата. Съответно се появиха много програми, чиято цел беше да гарантират економическата интеграция на младите хора. Въпреки всичко, младежката безработица продължава да бъде на много високи нива в редица европейски страни. Ето защо е необходимо да продължим да залагаме на успешни, доказали се програми като Еразъм Плюс. Благодаря и ви поздравявам за това, че успяхте да удвоите бюджета за тази програма. Сега ще премина на унгарски народния си език. Уважаеми господин комисар, да имаме политики за образованието на младите хора, да ги е, образоваме наистина по един е, значим начин, е от полза за всички нас. Еразъм Плюс и програмата Творческа Европа са много полезни в това отношение. Те представляват един иновативен начин за намиране на решения. Вече казах, че в цяла Европа има висока младежка безработица. Тя е особено висока в страните от Централна Европа. Мисля, че благодарение на тези програми ще се появят много нови инициативи, ще се разработят нови стратегии, ще се предвидат действия за младите хора, за да се гарантира, че те имат едно по-светло бъдеще и че могат да се радват на добър живот в своите страни, а не само в други държави. Цифровото обучение е съответно много важно. Трябва да се заложи на него, необходимо е да обменяме опит, необходимо е да организираме срещи, на които хората да разменят ценни позиции и становища. Много е важно да използваме европейския бюджет, за да подпомагаме училищата, въобще образователните институции. Всички те трябва да са снабдени с всичко необходимо от гледна точка на цифровата епоха, в която живеем. Когато говорим за бъдещето, е необходимо да разгледаме и новите отрасли, отрасли, които те първа ще се появяват, новите работни места. Акцента трябва да пада и върху тази област. Затова точните науки са изключително важни. Що се отнася до образованието имаме все още много празноти и мисля, че местните регионалните власти могат да помогнат много. Те могат да помогнат за това младите хора да бъдат още по-добре образовани. Ние, местните власти, можем да играем централна роля. Що се отнася до програмата Еразъм, мисля, че тя може да ни помогне, тъй като вече има на трупан солиден опит в рамките на тази програма на обмен. Естествено, има различия между регионите, що се отнася до вземането на решения. Тези различия трябва да бъдат изгладени. Можем да допринесем за образованието в интернет. То е изключително важно, що се отнася до по-отдалечените региони. Програмата Еразъм е много важна, защото тя се основава на работата в екип. Говорим за разгръщане на работата в екип в рамките на съответните отрасли, но и в хоризонтален аспект говорим за обмяна на, на ценен опит, на, на експерти. Мисля, че благодарение на цифровизацията всички млади хора могат да се развиват по-добре. Това е същината на моето предложение и сега аз искам да приканя колегите да подкрепят моето становище и благодаря за вниманието. Госпожа Урики Хилер. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин комисар. За мен е удоволствие да направя кратко представяне от името на своята политическа група. Благодаря ви много за това, че ни давате възможност да говорим за младеж, образование, спорт, култура. Днес тези доклади заемат важно място в дневния ред. Важни са, тъй като образованието на младеща е бъдещето ни. Затова и трябва да поставим акцента върху него. Ще се спра най-вече върху програмата Еразъм, по която е и становището му. Тя е визитната картичка на Европейския съюз. Успехът и значително допринася за това мнозина непосредствено да се докоснат до Европа, да се справим с предизвикателствата и да повишим качеството на образованието. Всичко това са големи успехи, постигнати по тази програма. Годишният доклад на Комисията за Еразъм Плюс 2017 не само показва, че в програмата са участвали повече хора от когато и да било, а именно 800 хиляди, но и че се е повишил броят на финансираните по нея проекти. Затова е особено важно програмата Еразъм Плюс от 2020 година нататък да се здобие с последваща програма, която да е поне толкова успешна. Приветствам предвиденото от комисията отвояване на бюджета на програмата. Така всички учащи се, от децата до възрастните хора, ще имат възможност да се докоснат до Европа. Става дума в случая както за стажанти, така и за студенти, за учащи се в средните училища, както и за участващи в курсове за възрастни. Значителна предпоставка за утрояването на броя на участниците за срок от 7 години до 12 милиона души е планирането и процедурата по подаване на заявления. Има много оплаквания във връзка с бюрократичността на процедурата, както в моя град в Бремен, така и тук в Брюксел. От бюрократичността страдат най-вече по-малките организации. За това е важно да има упростяване, както и възможности за консултации по места. В момента работят националните агенции. Важно е по места да има такива субекти, които предоставят помощ, както както при конфликти, така и при подаването на заявления. Трябва да има и повече взаимодействие между националните агенции. Нека кажа сега няколко думи за предложението на комисията. Приветстваме при всички положения възможността да участват хора с по-ограничени възможности за тези хора също е важно да се докоснат за Европа, важно е да могат да пътуват и да участват в подобни програми. Важно е също така да не забравяме и за младежите, които участват в дейности по неформалното образование. Не бива да забравяме също така и за извънкласните спортни дейности. Към момента само 10 държави участват в подобни дейности. Ще трябва да имаме възможност в бъдеще да подкрепяме такива спортни дейности и в по-малък мащаб. В становището си в а, два пасажа надхвърля малко предложението на комисията. Единият от тези пасажи се отнася до изучаващите занаят или професия. Аз самата съм била сред тях в миналото. Председателят намесих се, защото ви изтече времето за изказване. Трябва да си спазваме времето за изказване, ако искаме всички да могат да се изкажат. Няколко думи за становището ми. Говорех за изучаващите занаят или професия в рамките на програмата Interrail и Discover EU Откри Европейския съюз трябва да помислим и за частни инвестиции. Много е важно това според мен. Урзак Юг. Stimate domnule comisar, un studiu recent a descris patrimoniul cultural. Уважаеми господин комисар, Едно неодавна оповестено проучване показва, че културното наследство е едно наистина голямо съкровище, с което може да се гордеем в рамките на нашия век. Благодарение на него може да се подобрят и е, естествено е, да се подобри стандарта на живот. Аз мога да се похваля с моя град, града на който съм кмет. Този град в Румъния е малък. Там имаше минодобивна дейност. В течение на времето, когато комунизма си отиде, мините бяха закрити, без... безработицата достигна 70%. За 15 години обаче ние успяхме да се възстановим и сега. Даже според някои японски туристически агенции, ние сме в топ 30 на най-интересните дестинации в Европа. Благодарение на културния туризъм и благодарение на двата паметника на ЮНЕСКО, в нашия район, ние успяваме наистина да регистрираме големи успехи и нашето развитие през последните години се дължи основно на тези фактори. Искам да кажа, че много се радвам, че когато става дума за Еразъм Плюс, Европейската комисия иска да увеличи бюджета най-вече на инициативата Discover EU, защото съм сигурен, че само чрез подкрепа за културата и чрез по-голямо инвестиране в култура за благото на всички поколения, ние ще гарантираме, че ще останем единни в многообразието. Вие от самото начало на своя мандат заявявате, че микрофона на оратора е изключен. Статели мембри децинен континуари. Опитвах се да кажа, че знам, че държавите членки все още имат изключителни правомощия в областта на културата. В началото на вашия мандат обаче вие казахте, че е, незаконодателните инструменти на Европейския съюз могат също да се окажат е, един ефективен и силен инструмент. Приключи Европейската година на културното наследство. Виждаме, че в е, работната програма на комисията думата култура като че ли отсъства. Затова искам да задам един въпрос. Какво ще се случи в тази област след като приключи вашия мандат? Благодаря. Много ви благодаря. Думата има колегата Грибовски. Шановни пани комисажу, колежанки, колеги. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Изказвам се от името на групата на ЕКР, Европейските консерватори и реформатори. Добре дошъл, господин комисар. Ще говоря по две теми спорта и младеща. Господин комисар, споменахте младите хора и аз с удоволствие отбелязах, че има голям ентусиазъм относно новите технологии и образованието много голям акцент пада върху Еразъм Плюс, върху развитието на младите хора. Имам един въпрос. Делтата, позната като Варсовия, познато ли ви е това понятие? Това е въпрос, който ви задавам. Аз мисля, че вие не познавате тези имена – за какво става дума? Това е един футболен отбор, където Роберт Левандовски започна своята кариера. Сега той е световно известен футболист. Имаме много подобни спортни клубове на различни места и много деца започват своята успешна спортна кариера в подобни клубове. Много често те са базирани в малки села, тези спортни клубове често са и едно място, където младите хора се учат на ценности и където младите хора разбират какво означава да си възрастен. Това е начин да се прекарва свободното време. Е, тези клубове, тези инициативи също са част от нашето културно наследство. Аз съм роден в малък град, познат като Еврипин. Там има спортен център, който е на около 100 години. Той е централен за съществуването на самия малък град. Затова в рамките на следващата многогодишна финансова рамка Бих искал, господин комисар, да гарантирате средства за треньорите, за онези, които обучават децата на различни спортове. Трябва да има парични гаранции не само за това, че ще се създадат възможности за трениране на различни спортове за младите хора, но и че ще има необходимата инфраструктура. В Полша ние създадохме много нови проекти, но що се отнася до последната финансова рамка, няма кой знае каква и инициативност по този въпрос. Благодаря, времето ми приключи. Следващия оратор е госпожа Форд. Благодаря. Е, за да имаме добро образование, обучение, трябва да има цялостен подход. От е, самото начало, от раждането, неофициалното образование в семейството, Та чак до професионалния живот и до последващото образование. Образованието обаче не се преподава само в училища, университети и колежи. Има много различни бариери в нашите общества пред образованието, пред добруването на хората. Аз смятам, че трябва да се гарантира достъп до цифрови услуги, до подкрепа за различни нуждаещи се. Образованието чрез спорт, чрез културни дейности е свързано с много възможности, с осигуряването на преподаватели, с, свързано и с отчитането на нуждите на единния пазар. Много млади хора и най-вече момичета имат нужда от програми, обучителни по своя характер или спортни, за да преодолеят задръжките си и да се установят като едни е, полезни млади хора. Необходимо е да има и положителни модели на поведение. Е, освен това е необходимо да се говори с момичетата за това какво би трябвало да бъдат е, жените, а не какво се очаква от тях. Мисля, че е необходимо да отделим по-голямо внимание на достъпа до научна информация и до развойна дейност. Има отлични примери за инициативи в нашите общности. И в заключение, мисля, че трябва да говорим прямо за това какво можем да постигнем със съществуващите средства и за кои инициативи трябва да има допълнителни средства. Благодаря. Благодаря. Думата има нашия първи заместник председател Марко Маркола. Благодаря, благодаря господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми Тибор. Е, искам да кажа нещо малко по-различно. Мисля, че бъдещето на Европа е, се гради на, на младите хора, на техните очаквания и готовност за бъдещето. Проучвания показват, че Младите хора под 30 години са сред най-горещите поддръжници на Европейския съюз, затова ние зависим от тях и за тях трябва да планираме бъдещето на ЕСА. Е, вие заставате зад една такава позиция и аз искам да ви благодаря за това, че прехвърляте Разъм Плюс на едно съвсем ново ниво. Говорим за цифровизация, говорим за обучение през целия живот. Мисля, че това са категорични стъпки напред, благодарение на които можем наистина да, да постигнем напредък. Благодаря ви лично, защото преди две години и половина в сътрудничество между вашия кабинет и моя кабинет, докато бях председател, ние изготвихме един съвместен документ. Всъщност той беше около 10 страници относно това как да се организира сътрудничеството между нашата комисия СЕДЕ и Европейската комисия и нейните служби. Съответно, говорихме в документа за това как да се постигне напредък. Голяма част от вашия портфейл засяга работата на ниво градове, региони. Ние силно подкрепяме необходимостта всеки да получи възможност за обучение през целия живот. Естествено, тук има пряка връзка с цифровизацията и с това, което наричаме точни науки, инженерни науки, математика, съкръщението познато като STEM. Естествено, не искаме да забравяме и предприемачеството, и изкуствата. Мисля, че е необходимо да има един мултидисциплинарен подход към образованието. Аз е, познавам университета, на който сте възпитаник. Будапешкия университет е, по економика и технологии. Той е един изключително успешен университет. Вие пък е, през ноември посетихте моята алма матер в Еспол в Финландия. И ние говорихме за общи дейности, които можем да споделим с останалата част от Европа. Мисля, че това е Европа, към която трябва да се стремим. Европа на партньорствата, вие поставихте акцента върху интелигентната специализация, работата по съвместните научни центрове. Днес ще открием една изложба в парламента, посветена на науките. Е, утре пък ще говорим за науката от гледна точка на регионите. Мисля, че има много инициативи, по които работата трябва да продължи. Благодаря. Давам думата на колегата Янош Карачони. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин председател, скъпи колеги, най-напред бих искал да благодаря на комисаря Наврашич за неговото присъствие днес сред нас. За нас огромна чест е, че участвате днес на пленарно заседание на комисията по регионите. Последните 6 месеца бяха вълнуващо пътешествие за мен. Работех в област, постановището постоянно на културата и това ми позволи да направя обзор на това, което сме постигнали в Европейския в последните 5-10 години. В рамките на този свой анализ се запознах с работата свършена от Европейската комисия, от парламента и разбира се на съвета. Срещнах се с представителите на австрийското председателство и стигнах до извода, че има различен подход към различните документи в всички тези институции. Така, например, през май миналото година Европейската комисия публикува своето предложение. През втората половина от година не работеха по въпроси, свързани с европейското културно наследство. Бяха проведени голям брой мероприятия. Идеята беше ние по някакъв начин също да, да бъдат отразени за бъдеще. А пък Европейския парламент и Комитет на регионите започнаха да работят на по-късен етап. Ние проведохме много интересни обмени на мнения с останалите институции и в австрийското председателство направи възможно да постигне възможно най-много преди края на ще местното председателство работиха до последният момент през месец декември за постигане на обща стратегия за културното бъдеще в Европа. А така, няколко думи за доклада, който, становище, аз изготвих разгледахме внимателно предложението на Европейската комисия и смятаме, че трябва да се случим върху периода 2020-2027 година. Трябва да се увеличи бюджет, посветен на, на културата, което това за нас е много важно. Ако искаме да постигнем амбициозните си цели, трябва да сме сигурни, че разполагаме с нужните финансови средства. Това е задължително предварително условие. И се радвам, че Европейската комисия взела предвид приемането на програмата Творческа Европа и че гледа на културата като на област, която Европейския съюз може да работи по-активно. За нас това е много важно. Също така се отбелязваме факта, че в днешно време културата е част от работата на местно и регионално равнище, неизменна част от нашето богатство и благоденствие. И нека няколко думи за нуждата при приемане на важни мерки от октомври насам, а именно какви ще бъдат последващите действия след Европейската година на културното наследство. За нас за мен това е важна стъпка напред за бъдещето. И а, самият аз ще внеса изменение тук по плана на пленарната сесия, за да отрази факта, че господин комисарят врачи ще изказа по темата на едно събитие в Виена. Благодаря ви. Домодонно част Сарио, като представлява стъжантите ни. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар. No. Thank you for giving us the open... Благодаря ви. Благодаря ви, че ни дават тази възможност да се обърнем към вас днес. Ако се огледате в залата, ще, устан... ще устан... се убедите, че жените са очевидно мълцинство тук в тази институция, което за съжаление е част от много по-сериозен проблем. Жените не са достатъчно представени във всички органи на тежки решения, включително и на регионално и на местно равнище. И тази липса на представителност поставя много сериозен въпрос. Ако нашите управите, управляващи органи не отразяват обществото ни, как очаквате политиките, които те изготвят да отразяват нуждите и интересите на всички европейски граждани? Затова организирахме конференцията Европа за нея. Тя беше постелена на тема как можем да властим в по-голяма степен местните регионални власти, като взеха участие над 200 участници и над 300 е, човека я последиха в е, интернет и резултатите от тази конференция са на ваше разположение. В е, обзора имаме и в синтез имаме две основни послания към вас. На първо място, не подценявайте ролята, като вие като местни а, управници можете да си играете за преодоляване на неравенството между половете във вашия собствен регион. Мерки като, например, адаптиране на, на градският и обществен транспорт, борба с сексистските реклами и подкрепата на образованието, обучението жените могат да, да играят много важна роля за равенството между половете. Ето защо ние се обръщаме с към вас, членовете на регионите, да се обърнете внимание на този проблем и внимателно да анализирате какво е положението с равенството на половете в вашия регион. Много е важно също така жените да играят много важна роля в организацията на общественото пространство, за да може общественото пространство да се организира по начин, който да е приспособен за нуждите и на мъжете, и на жените. На второ място, много е важно на регионите да служи за пример за подражание. В наскоро прието становище, Комитета на регионите призвава Европейския съюз да се поеме пълен ангажимент за пълно равенство между жените и мъжете. Ние пък на своя ред призоваваме Комитета на регионите да приеме много сериозно своя ангажимент за равенство между половете на собствените си членове, като гарантира равен брой кандидати жени и кандидати мъже за членовете на Комитета на регионите. Молим също така, обръщаме се с призив Комитет на регионите да увеличи броя на членовете си жени, да увеличи броя на жените докладчици и също така да увеличи броят на жените членове на управителните органи, в частност на бюрото. За нас това е много важна стъпка, за да се превърне Европа в една по-справедлива и равнопоставена Европа, която значи една по-добра Европа за всички нас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Имаме още 15 заявили желание да вземат думата. С това приключва списъка на ораторите и ви припомням, че всички разполагате с не повече от една минута време за изказване. Започваме с колегата Гамара Уест. Много ви благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да поздравя комисаря за присъство днес сред нас и за цялата свършена от негова работа. Благодарение на неговите усилия ще осигурим нужните средства на програмата Еразъм и програмата Творческа Европа, но това не е достатъчно. Трябва да се особено внимание на добавената стоеност за Европейския съюз от всички тези програми. Държа да обърна внимание на факта, че програмата Еразъм Плюс трябва да има по-приобщаващ характер, т.е. трябва да разполага с стратегия, която да насърчава участието на хората с увреждания в тази програма. Защо? Защото установихме, че хората с увреждания участват в прекалено слаба степен в програмата. Всъщност много хора с увреждания се отказват а, да участват в програмата заради проблеми свързани с мобилността. То защо е важно да се преодолее тази трудност, важно е да се осигурят допълнителни средства, за да насърчава на участието на хората с увреждания и също така да се осигури нужда подкрепа, която да направи участието им е реално възможно. Благодаря ви, думата има колегата Обречнев. Poštovani gospodine povjereniče, kao gradonačelnik grada Rijeke koji će... Уважаеми господин комисар, като кмет на град Риека, като до година ще бъде Европейска столица на културата, добре си давам сметка колко е важна културата. Културата и образованието са вероятно единствените оръжия на наше разположение, за да се преборим с популизма и ксенофобията, които за съжаление са повсеместно явление из цяла Европа. Културата е областта, която би следвало да принесе за, разпро... за разпространяване на европейската самоличност и на свободите. Свободата на мисъл, свободата на изказ и свободата на културно разнообразие. Ето защо е много важно да се, че, че се предвижда увеличаване на средствата за програмата Творческа Европа, както и с програмата Еразъм Плюс. Не бива обаче да забравяме и ролята на фондовете за сближаване. Голяма част от тях бяха насочени към опазването на културното наследство, тъй като има той е в основата на нашата културна идентичност и ценностите ни. Е, thank you. Е, Госпожа Майяр, благодаря ви. Всички ние тук в Европа носим наследството на предците си и е чудесно, че можем да се гордеем с културното си наследство тук в Европа. При все това, трябва да се обърне внимание на малцинствата и културата на малцинствата. Въпросът за гражданството, за националността и за самоличността не са едно и също нещо. Малцинствата също имат своята култура, която трябва да бъде призната. Така че, господин комисар, искам да ви попитам какво се случи с а, гражданската инициатива с подписано от повече от 1 милион европейски граждани, призоваваща за защита на културната самоличност на Свата. Не знам да има някакви последващи действия след тази гражданска инициатива. Доколкото а, знам, има определени изисквания за да бъде приятен една гражданска инициатива. Знаете ли какво се случва с нея? Колегата Вартер Флего има думата. Уважаеми господин комисар, благодаря ви че сте днес сред, сред нас. Благодаря ви и че ни давате възможност да обсъдим една толкова важна за нас тема, важна за образованието и младеща в Европа. Когато започваме някакъв проект, винаги трябва да се запитаме каква е крайната ни цел. В този случай крайната цел на Европа и на всичките държави членки е постигане на единна, интелигентна Европа, Европа на интелигентните градове. Ако действително това е крайната ни цел, то би следвало да се запитаме как можем да я постигнем. Ето защо трябва да настояваме за увеличаване на финансовите средства за нужно развойната дейност, но трябва преди всичко да се съсредоточим на цифровите технологии и на новопоявите се дружества в тази област – да насърчаваме достъпа на моите хора до културата в цифровата епоха. Това е пътя към успеха. Благодаря ви, думата има колегата Макарси. Uh, dear Commissioner, um, many thanks. Уважаеми господин комисар, най-искрено бих искал да ви благодаря за положените усилия. Бих искал с няколко думи да спомена възможността за насърчаване на културната дейност на местните власти. Имаме нужда от повече информация за платформи за обмен на информация между местните органи самоуправлението. Има добри практики за следване. Трябва да има програма Culture Meets Regions или културата се среща с регионите. Трябва да има повече програми. Не ни се да само програмата Творческа Европа. Европейската комисия също така трябва да изиграе по-активна роля в европейските в столица на културата. Повече място и за интерек. Те се нуждаят от помощ, нуждаят се от нови идеи и също така насърчавам новата градска инициатива за културата. Аз докладчик по нея и смятам, че е много важно да привлечем и градовете в по-активна дейност по развитие на културните дейности. Господин Айштингер, благодаря ви. Господин председател, бих искал да ви благодаря за изказването, господин комисар, което се случва върху европейската младеж. Бих искал да кажа нещо, което е важно за младите хора. Веднъж ев... Жан-Клод Юнкер обяви, че европейски... оркестърът на европейската младеж е най-чудесният посланник на европейски ценности и беше такъв от 96-та година, само когато беше създаден и през 1976 година получи официалния патронаж на Европейската комисия. В Продължение на десетилетия Младежкият оркестър на Европейския съюз си спечели репутация с участието си на различни церемонии и като по този начин предоставя възможност за набиране на целен, целен опит за млади музиканти от оркестрите по целият Европейски съюз. Радвам се, че Европейската комисия и комисарят Навръчич предлагат оркестъра да бъде подкрепен и за бъдеще. Това е песен на част от европейската култура. Благодаря ви. Думата има колегата Емил Бок. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, Позволете ми, да, ако можех да започна отново, щях да започна с културата. Това каза Жан Моне в края на живота си, един от основателите на Европейския съюз. И тези негови думи показват колко е важна културата за изграждането на европейската идентичност, за изграждането на Европа отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Ето също, господин комисар, проектът за Европейска културна столица е чудесна инициатива, но както понякога се случва, печелившите от един такава инициатива в крайна сметка се оказват тъй като 50 са вече получили титулата, но над 300 са градовете, които кандидатстват и няма получават ежегодно, така че трябва да помислим как да подкрепим и тях. Другът ми коментар е свързан с увеличаването на финансовите средства за програмата Творческа Европа. Няма да е зле да започнем да говорим за някакъв фонд за културните дейци по, по същия начин, по който има такъв фонд Еразъм плюс за студентите. Господин Декостер, благодаря ви, господин председател. Идем от един регион, който реши да увеличи с 50% бюджета си за култура. Регионът от Франс, регион на Франция, е региона, за който говоря и бих искал да съм гласът на всички наши представители, които съжаляват, че новото поколение програмата Интерек не дава възможност на нашите културни деци да продължат проекти, които са вече са започнати с партньори от другата страна на границата. Ето защо ви моля текущата реформа на европейското териториално сътрудничество отново да даде възможност на културните дейци да преодоляват границите и да могат заедно да правят това, което вие искате, това, което вие споменахте в, в изказването си към нас, има именно превърнат Европа в едно пространство на култура и творчество. Думата има господин Караянис. Не, то си не... Харисто Боли Гире. Проядра Гире, Битробе, το πρόγραμμα Благодаря ви, господин председател. Програмата Творческа Европа се основава на участието на гражданите в културния живот на техният град или на техният регион. Моите стъжанти обаче имат, Моите хора изобщо имат нужда от пространство, в което да извършват, да развиват своята културна или спортна дейност. Така че се питам как точно смятате да финансирате библиотеките, спортните зали или други пространства за културна дейност или концертни зали, например. Как всички тези инфраструктурни проекти могат да се възползват от съфинансиране по програмата Творческа Европа? Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има колегата Клинка. Явно него го няма. Подявляваме с колегата Чери Лоп. Господин комисар, през изминалата година Берлин допринесе значително за инициативата Европейска година на културата. Тази инициатива трябва да продължи според нас, но трябва и да направим така, че на културата да не се гледа като на ресурс от гледна точка на полезността й. Това е важен елемент от дебатите за културата. Културата е важна и по отношение на тъй наречената културна и творческа економика, но на нея не бива да се гледа само от гледна точка на полезността й. Културата допринася за имиджа на Европейския съюз. Тя създава едно пространство, в рамките на което може да се обсъждат темите и проблемите на съвремието ни и то сред всички прослойки на обществото. Това трябва да се насърчава, например, чрез създаването на мрежи от театри. Нещо подобно би било сред важните цели на творческа Европа. Благодаря ви, господин Спиридон. Кире проведре, кире Питропе, архика ήθελα е епиграматика. Господин председател, уважаеми господин комисар, Нека първо кажа, че трябва да насърчаваме мерки за освояване на знания през целия живот, както и мерки за преквалификация, за да могат регионите ни да запазят конкурентоспособността си в ерата след индустриалната революция. Потенциално също така сме изправени пред тежка социална криза, тъй като се елиминират старите форми на труд на трудова заетост. Затова и младежите трябва да придобиват нови знания и умения. Така ще спадне безработицата. В моята страна Гърция младежката безработица е около 40%, а средната стойност за Европейския съюз е 20%. Трябва да разработим новаторски програми в областта на обучението, културата и спорта. Така ще можем да подпомогнем всички прослойки на обществото. Особено като се има предвид, че обществата ни застаряват и намалява ръждаемостта. Нека упомена Ораторът бе прекъснат. Председателят, опасявам се, че ви свърши времето за изказване. Следващият колега, господин Берени. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, колегата ми Ана Маяр, зададе и въпроса, който исках да задам и аз. Какво е бъдещето на мълцинствата? Може ли да се изготви обвързващ правен документ, който да гарантира защитата на мълцинствата в Европейския съюз? Какви са плановете ви за бъдещето? Вече пет години заемате поста комисар. Тези, през тези пет години променихте ли по някакъв начин подхода си? Настъпиха ли някакви промени по отношение на надеждите и желанията ви за Европейския съюз? Господин Ван Ден Бранде, Уважаеми господин комисар, благодаря ви за подетата инициатива за повишаване на качеството на образованието и културата. Те са от основно значение за многообразието в Съюза. Имам едно предложение предложих на председателя Юнкер министрите ни на културата и образованието да започнат да работят по европейски проект. Проект свързан с Европейския съюз още от ранна училищна възраст. Това трябва да се включи в учебните програми. Знам, че това не спада към правомощията ви, но можете да предложите на министрите на образованието да включат европейския проект като предмет в учебните програми. В миналото работихме по процеса от Болоня, например. Той е нещо подобно. Програмата Еразъм при всички положения бе доусъвършенствана. Това е една чудесна програма. Но ако искаме да има междуличностни контакти най-вече сред младите хора, ако искаме да повишим осведомеността на хората, тази идея за европейския проект като учебен предмет е много добра. Председателят. Мога да ги на тези, които малко или повече спазиха времето за изказване. Никакога не е лесно, но няма друг начин. А сега за господин комисар остава голямото предизвикателство да се опита да отговори на всичките 20 изказали се колеги. Обеден съм, че ще се справите безупречно с тази задача. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да съм кратък и конкретен, доколкото мога. Ще отговоря на въпросите в последователността, в която бяха зададени. Така като отговарям на всеки задал въпроса конкретно, ще можем да сме и по-концентрирани. Господин Борг зададе въпрос за цифровата инфраструктура и ролята на достъпа до образование чрез цифрови технологии, като средство за справяне с изтичането на мозъци и обезлюдяването на селските райони в източноевропейските държави. Затова и приехме плана за цифровите технологии в образованието. Това е един съобхватен план, предвиждащ разработване на инфраструктура, както и на съдържание. По този план възнамеряваме да мобилизираме фондовете за регионално развитие, дори и кохезионния фонд, с цел подпомагане на градовете и регионите при изграждането на цифрова инфраструктура, както по места, така и в класните стаи. Не знам дали знаете, че по наши данни, само 25% от класните стаи в Европейския съюз разполагат с адекватно цифрово оборудване. Това означава, че 75% от класните стаи изостават по отношение на цифровата резолю... революция. Разработването на съдържание, обучението на преподаватели, развиването на способност за критично мислене, грамотност по отношение на цифровите технологии. Всичко това са елементи, които могат да намерят своето място в плана за цифровите технологии в образованието. Сега, заедно с държавите членки, сформираме коалиция за работа по този план. Госпожа Хилер говори за новите аспекти по програмата Еразъм, целящи по-силна насоченост по отношение на социалния аспект. Това е основната ни цел за следващия програмен период. Искаме да използваме отвоения бюджет по програмата, за да достигнем до онези млади хора, които са от семейства или общности с по-малко възможности. Искаме да помогнем на тези млади хора да участват в програмите по Еразъм тъй като според мен Еразъм е най-успешната програма за социално приобщаване на европейско равнище когато става дума за социалната изолация, за социално изолираните групи от населението, като хората с увреждания или бежанците, то Еразъм Плюс може наистина да ги подпомогне по подходящ начин, може да допринесе за интегрирането им в обществото. Господин Осначук ме попита за това какво ще оставя след себе си. Доста сложен въпрос. Мога накратко да ви опиша това свое наследство. Образованието и културата наистина се наредиха сред основните приоритети в програмата на Европейския съюз на политическо ниво. Държавите членки и държавните и правителствени ръководители на срещата на върха в Готенбург – която всъщност бе посветена на социалната сфера, говориха за образованието и културата, изтъкнаха значимостта на образованието и културата по отношение на европейската идентичност. Затова и разработихме плана за европейското пространство на образованието. Това е съобхватен план за развитие на образованието на европейско равнище. Така, например, по него се предвиждат мерки за обучение и развитие в ранна детска възраст, в предучилищна възраст. Предвиждат се също така и действия действия за развиване на езиковите способности, за изучаване на чужди езици, за признаване на дипломи и квалификации. Както вече упоменах и планът за цифровите технологии в образованието е част от този съобхватен план. На ниво европейски университети започна нов проект за висшето образование на европейско равнище. В сферата на културата увеличихме бюджета на Творческа Европа. Говорихте също така и за Европейската година на културното наследство. В областта на спорта подехме инициативата Европейска седмица на спорта – Поставихме също началото и на друга инициатива. Това са награди за действия за приобщаване. Те се присъждат на НПО и организации на местно равнище, които работят за социалното приобщаване и социалната интеграция по места. Няколко думи за дейностите на местно равнище. Упоменах наградите за дейности за приобщаване, както и Европейската седмица на спорта в това отношение. Напълно съм съгласен с това, че масовият спорт и културното наследство могат да изиграят наистина важна роля на местно и регионално равнище при подсилването на местната и регионалната идентичност. Треньорите по места играят много по-важна роля, отколкото сме смятали до момента. Затова по следващата програма Еразъм Плюс ще използваме удвоения и бюджет, за да увеличим финансирането за дейности за спорта. За следващите 7 години се предвиждат около 5 милиона евро. Ще дадем повече възможности за обучението на треньори, за курсове и проекти за повишаване на осведомеността, за социалната роля, която играят треньорите в неформалното образование. Тяхната роля е подобна на тази на преподавателите в формалното и неформалното образование. Треньорите са от огромно значение. Зададохте въпрос за това какво значение отдаваме на достъпа до образование чрез цифровите технологии. Според мен тези технологии са една добра възможност за да достигнем до децата, до младежите, но и до преподавателите в по-отдалечените райони. Цифровизирането на образованието и очертаването на нови възможности за сътрудничество – в областта на цифровите технологии може да са важни възможности за бъдещето. Затова и поставихме началото на проекта за електронно обучение. Става дума за създадена онлайн мрежа от образ... учебни заведения в Европа. По линия на тази инициатива достигаме до близо 500 000 преподаватели и учебни заведения. Да се надяваме, че в бъдеще ще увеличим мащаба на тази инициатива. Господин Маркола изтъкна значимостта на освояването на знания и умения през целия живот. Това е елемент от европейското пространство на образованието. Според мен, освояването на знания и умения през целия живот се свежда не само до обучението на възрастните хора. Това освояване на знания и умения започва още в предучилищна възраст и ни съпътства на всички етапи от живота ни. Затова и трябва да го насърчаваме както на формално, така и на неформално ниво. Трябва да го насърчаваме във всички негови аспекти и на всеки етап от живота на хората. Съгласен съм и с това, което казахте за инженерните и точните науки. Искаме да се установи още по-силно сътрудничество в това отношение между европейските университети. Това може да е една от областите, в които можем да постигнем пробив. Проявява се огромен интерес към развитието на обучението по математика, инженерни и точни науки в бъдеще. според мен инициативата Европейска столица на културата е един наистина важен проект. Поздравления за град Риека. Тази инициатива е една много добра възможност да се покаже колко е красив този град. Едновременно с това могат да бъдат привлечени млади хора и нови идеи в полза на този град, който има вече много богато наследство в областта на промишлеността и търговията. Има също така обаче и богато културно наследство, така че тази инициатива може да е възможност градът да се превърне в център за работа по различни идеи. Подкрепяме всички инициативи в рамките на Европейската столица на културата. Не бива да забравяме, че има градове, които участват в надпреварата, но не им се присъжда тази титла. Миналата година в Флоренция Поставихме началото на европейската мрежа на европейските столици на културата. Има и още една инициатива. Това е инициатива за установяването на мрежа на онези градове, които са участвали в надпреварата те също могат да споделят много положителен опит. Надяваме се, че тази година ще можем да очредим и тази мрежа ще се проведе семинар, на който ще бъдат обменени опит и идеи за бъдещето на европейските столици на културата. Една от целите на следващата МФР ще бъде да се очертаят възможностите за полезно взаимодействие между фонда фондовете за регионално развитие, Кохезионния фонд, програмата Творческа Европа и Еразъм. Ще видим какви ще са възможностите за по-ефикасно използване на пресечните точки между тези фондове. Един от проблемите са различните правни основания за всички тези програми. Трябва да има хармонизиран подход към всички тези фондове на европейско равнище, за да може да се обединят ползите по програмите и да има полезно взаимодействие, от което напълно да се възползвате. Други ваши колеги зададоха въпрос за малцинствата. Мисля, че следващата комисия ще трябва да работи по този въпрос. Уверен съм, че ще бъде проведен много добър, много мащабен дебат на европейско равнище. Европейският парламент би бил естествената платформа за един подобен дебат, тъй като той е политическа институция. Не зная какъв подход ще възприеме следващата Европейска комисия към тази инициатива но при всички положения тя ще е един от краъгълните камъни на европейската интеграция. Колективните права, културната автономия, правата на националните малцинства. Всичко това са въпроси, които се уреждат обикновено на ниво съвет. А в бъдеще това ще са теми от дневния ред на Европейската комисия. Така че дебатът ще бъде интересен и изключително актуален от политическа гледна точка. Друг ваш колега ми зададе въпрос за по- всеобхватния подход към културата. Напълно съм съгласен с него. Културата не се свежда само до дейности в свободното време. Тя може да допринесе за економическото развитие на регионите, за заетостта, за научно-изследователската дейност, за подобряването на стандарта на живот. Затова искаме да използваме всички възможности за полезно взаимодействие. Европейският университет, например, може да изиграе важна роля в областта на местната и регионалната економика, може да е и важен център за културно развитие. Така че искаме да използваме всички възможности, всички възможности за полезно взаимодействие, за да ви подпомогнем и на регионално ниво. Господин Макарти зададе въпрос за ролята на културата в рамките на инициативата културата се среща с науката. Това е една много важна инициатива. Вече бе постановена инициативата Науката се среща с парламента, а сега поставихме началото на инициативата Науката се среща с регионите. Съвместният научно-изследователски център изготви класация на творческите градове и региони, например. Това може да е една първа стъпка към разработването на подход, отчитащ в по-голяма степен връзката между развитието на културата и економическия растеж. Разработили сме също така и стратегии за интелигентна специализация. Искаме интелигентната специализация да е в основата на стратегиите за регионално развитие. В рамките на интелигентната специализация от основно значение ще са, според мен, образованието и културата. Напълно съм съгласен с вас и подкрепям всички ваши усилия за запазването на Европейския младежки оркестър. Радвам се, че финансирането на този оркестър ще се институционализира. Така то ще бъде гарантирано и в бъдеще. Благодаря на господин Декостър. Удивителен пример е за това каква роля може да играе културата що се отнася до регионалното развитие. Аз наистина съм убеден, че културата може да бъде двигателя на економическия растеж. Що се отнася до творческите индустрии, що се отнася до укрепването на самоличността на общностите, защото колкото по сплутена е една общност, толкова по-конкурентоспособна е тя. Кохезията, сближаването представлява чувство на солидарност и то може да се превърне в една отлична основа за економически растеж, за един наистина процъфтяващ културен живот, съзидателност. Напълно съм съгласен с вас и подкрепям вашите стремежи за култура в трансграничен план. Естествено, трябва да се определи каква да бъде правната рамка. Имаме добри примери. Една от моите цели е да разширим възможностите, що се отнася до Европейската столица на културата, към трансгранични региони. Мисля, че това би бил добър пример за един европейски културен аспект, тук искам да включа на последно място и многото възможности, които бих се създали за културните дейци и за различните семейства в регионите. Господин Караяни сме попита за спортната инфраструктура. За съжаление, инфраструктурата не може да се финансира в пълна степен от а, Творческа Европа. Тук се намесват регионалните фондове, Кохезионния фонд. Сега работим относно това как да преодолеем различните пречки, които съществуват между Творческа Европа и другите фондове, включително регионалните фондове. До сега не можем да се похвалим с голям успех, но се надявам, че в бъдеще ще можем да го направим. Беше зададен въпрос относно преподаването на европейските ценности и история на европейските традиции. През май, ако не се лъжа, съвета прие препоръки към всички държави членки да въведат в учебните програми предмети, свързани с европейската история, европейската интеграция. Надявам се, че тези програми ще се появят наистина на практика през следните няколко години. Благодаря ви за вниманието, благодаря за интереса и за въпросите. Е, и аз много ви благодаря, господин комисар. Доказахте ни, че не само сте ни слушали много внимателно, но и че сте в състояние да отговорите на всеки един от нас, което за нас е огромна чест. Много ви благодаря за ефикасното и интензивно сътрудничество. Permettez-moi juste avant Приветствам Преди следващият ни гост, а именно мисля председателят на Румъния, да направя няколко съобщения. Най-напред бих искал да поздравя делегацията на 37 кмета от Италия. Добре дошли сред нас. Виждам, че всички... Vos responsabilités et c'est très impressionnant de voir cette image à носите гордо знамето си, което изглежда много впечатляващо от тук. Благодарение на вас прехвърлихме прага от 10 000 подписа за нашата инициатива за а, Алианс на сближаването. Утре ще подпишете и конвенцията на кметовете за енергет, климата и енергетиката, което е друг важен жест за нас. Още дъж ви благодаря за присъствието и за ангажимента можете да служите за пример за всички местни и регионални власти. Скъпи колеги, в а, досетата си ще намерите нужната информация за новата платформа, която ще бъде лансирана официално на следващото пленарно заседание през месец април, чиято цел е да е платформа за обмен на добри практики при интеграцията на мигрантите. През месец януари сте получили писмо, което ви позовава да се присъедините към тази инициатива, попълвайки въпросник онлайн. Днес имате възможност да попълните този въпросник и на хартия и трудете на представители на секретарята СИВЕКС, които имат штант за информация пред залата. Насърчаваме да се възползвате от тази инициатива. И накрая госпожа Анна Майя е определена като обща докладчик и ще ни представи становището за Европейската гранична и брегова охрана. Ще ни представи това становище след следващия дебат днес след обед. Chers collègues, je suis heureux d'accueillir Скъпи колеги, за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошла на пленарната ни сесия госпожа Данчила, министър-председател на Румъния. Тя ще ни представи приоритетите на румънското председателство. Госпожо министър-председател, преди една година Антонио Кошта Коста, извинете, мисля на Португалия, ни представи своята визия за бъдещето на Европейския съюз. Вашето присъствие днес тук показва колко е важно прогресивното отношение в европейските граждани в интерес на бъдещето на цяла Европа. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. За нас е огромна чест да ви Приветствам за добре дошла за да ни представите приоритетите на румънското председателство на Европейския съюз. Това е важно на председателството, тъй като то е първото за вашата страна след присъединяването и към Европейския съюз. Това председателство е важно за всички нас, тъй като то ще се проведе в ключово важен момент за всички нас при промяната на Европейския парламент, приемането на новата налогична финансова рамка и също така момента, в който една от държавите членки ще напусне Съюза отдавна се отдали на каоса на Европейския съюз. Били сте член на Европейския парламент преди да станете министър-председател. Също така в биографията ви виждам, че сте била и общински съветник. Като значи, че познавате всички равнища на управлението, знаете колко е важно Европа да се изгражда на равнището на държавите членки, но също така и на равнището на стотиците големи градове и десетките хиляди по-малки градове и села из цяла Европа. За мен това е третото изменение на Европейския съюз, това, което дава нови амбиции на европейските граждани. Следващия път вие ще сте нашия домакин на същата на върха на градовете и регионите в Букуреще. Мероприятие, което включва официалната програма на румънското председателство. Това ще бъде нашето мероприятие и ние държим на вашата ангажираност, както вие може да държите на нашата. Няма да ви представям в подробности посланието, което ще отправим към държавните правителствени е, ръководители, които ще участват е, на заседанието на съвета в Сибио, за да дадат е, нова стратегия за бъдещето на Европа. Но ние в казвам с думи ще кажем, че ако Европа се нуждае, извинете, градовете региони се нуждаят от Европа своето развитие, той Европа се нуждае от своите градове и региони. Било то в областта на климата, на енергетиката, на миграцията и на много други теми, Европа не може да мине без нашите познания. Подкрепа за нашите градове и нашите региони. Това ще поискаме на съвета на Сибио. Румънското председателство настоява, че сближаването трябва да бъде основният приоритет на Европа. Ние тук в Комитета на регионите напълно споделяме вашата позиция. Не може да има съюз без силно и добре прилагано сближаване. А не може да има сближаване в Съюза без а, активното участие на градовете и регионите. Госпожо Министр председател, с удоволствие ви давам думата. Стимата domnule președinte al Comitetului скъпи господин председател на Европейския комитет на регионите, уважаеми членове на Комитета на регионите, уважаеми госпожи и господа. Искам да ви благодаря, господин Ламбертс. Нека да благодаря и на членовете на Комитета на регионите за поканата да представя приоритетите на румънското председателство.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 Continuăm, excusez-nous. Euh, Mersi, pas de problem. Doresc să vă mulțumesc, domnule. Бих искала да благодаря на вас, господин председател Ламбертс и на членовете на Комитета на регионите за поканата да представя тук приоритетите на нашето председателство. Давате ми възможност да се изкажа по време на вашата пленарна сесия. Вашият комитет представлява връзката между местните регионалните власти и европейските институции. Дневният ред на Европа, това, което се случва на нашия континент, е, са белязани от много предизвикателства – и ние трябва да се справим с тях, е, като демонстрираме единство, солидарност, последователност, сплотеност. Нашето председателство се е избрало мотото Сближаване обща европейска ценност. Това мото отразява важността на това да се върнем към основите на европейската интеграция. Знаете, че политическото, економическото, териториалното и социалното сближаване винаги са били в основата на всичко, което правим. И кохезията, сближаването са отразени сред нашите приоритети. Ние имаме четири стълба познати като Европа на безопасността, на сътрудничеството, на общите ценности. Време е да демонстрираме общи усилия, за да покажем на европейските граждани наистина каква голяма полза има от Европейския съюз в ежедневния им живот. Изпъстрено с предизвикателство е времето, в което живеем. Говорим за Брексит, говорим за преговорите по многогодишната финансова рамка. Много важни са проблемите, свързани с миграцията, сигурността. Въобще, замисляме се всички относно бъдещето на Европейския съюз. Искаме да покажем на всички, че Европейския съюз все още е жизнеспособен и може да представя конкретни постигнати резултати пред своите граждани. Един от нашите първи приоритети е Европа на сближаването, един от нашите стълбове. Ние поставяме акцента в тази връзка върху преговорите по новата многогодишна финансова рамка. Бъдещия бюджет на Европейския съюз в рамките на 7 години трябва да осигури необходимите ресурси, за да постигнем целите, за да намерим точното равновесие между растежа и между сближаването. Искам да спомена кохезионната политика, селско-стопанската политика. Имаме и много други важни политики наред с тези две, като например миграционната политика. Бъдещето на кохезионната политика е един от е, основните ни приоритети. Без тази политика различията между регионите ще да бъдат още по-големи. Кохезионната политика създава партньорства и хвърля мостове между институциите, между европейските региони и граждани. Европейския съюз все още има нужда от една много силна кохезионна политика, тъй като тя е всъщност основният капитал за инвестиции на Европейския съюз. Кохезионната политика се променя. Пред нея има нови предизвикателства. В същото време за целите на тази политика имаме нужда от оптимизация, от една ефективизация. Преговорите по кохезионната политика на бъдещето текат бързо. Ние искаме да приемем всичките необходими закони, които а, са важни за, за нейното разгръщане. Ще започнем с а, преговори по оперативните програми. Оперативните програми са онова, което е най-видимо за гражданите, за местните общности, дори за регионите. Позволете ми да благодаря на вашия комитет за много важното послание, което се изтъква и се представя още от самото начало на разговорите по МФР. Казва се, че е необходимо да запазим нивото, настоящото ниво на финансиране на кохезионната политика. Подчертавате, че тази политика е насочена към всички граждани, към всички региони. Казвате, че е много важно да се насърчава рамка за макрорегионално сътрудничество. Тук искам да спомена в частност Европейската стратегия за Дунавския регион. Всичко това са много важни цели за нас и ви благодаря за това, че проявявате такава откритост в вашето становище, посветено на ролята на макрорегионалните стратегии. Искам да спомена, че Румъния е отдадена на прилагането на дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година. Имаме нова национална стратегия за устойчиво развитие. Ще положим всички усилия за да създадем насоки за нова европейска стратегия за устойчиво развитие. Ако искаме да увеличим социалното сближаване, би трябвало да се погрижим за економическото сближаване на общо европейско ниво. За да имаме пък такова, трябва да имаме напълно функциониращ единен пазар. Имаме нужда от а, свободна конкуренция, имаме нужда от прозрачни, честни правила, имаме нужда от активна мобилност на всички нива. Един от нашите приоритети, приоритетите на нашето председателство е свързан с укрепването на мобилността на работниците. Затова ние продължаваме преговорите по важни досиета, като прегледа на регламента за координиране на социалната сигурност, както и за създаването на Европейския трудов орган. Искаме да гарантираме равни възможности и равенство на половете. Всичко това са важни цели за нас и искаме да ги осъществим на европейско ниво. Вече постигнахме нещо значимо. Успяхме да стигнем до временно политическо споразумение с Европейския парламент, що се отнася до проекта на директива за съчетаване на личния и професионалния живот е, що се отнася е, до родителите и до тези, които полагат грижи. Всички искаме да гарантираме економически растеж, всички искаме нашите економики да станат устойчиви, да се радват на добри инвестиции, на големи инвестиции, на макро и микро ниво. За тази цел румънското председателство цели да даде тласък на разговорите за задълбочаване на економическия и паричен съюз. Искаме това да се случи по един конструктивен начин, за да можем да дадем тласък на кохезията в Съюза и неговата жизнеспособност, както и устойчивостта му на економически сътресения и други типове предизвикателства. Госпожи и господа, Втория стълб за румънското председателство се нарича една по-безопасна Европа. Миграцията е тема, която засяга всички нас. Ние искаме да продължим нашите усилия на всички нива за да може миграцията наистина да е добре управлявана. Не на последно място искам да спомена безопасността на гражданите в цифровата среда. Това е важна цел и Всъщност, всяка една инициатива, всеки един проект, свързан с цифровата среда, би трябвало да не изпуска от поглед аспекта на киберсигурността. Освен това, нашата визия включва Европа да е глобален играч. Ние поставяме акцента върху общо поети ангажименти в рамките на глобалната стратегия на Европейския съюз, в рамките на външната политика и сигурността на ЕС. Искаме да насърчим отбранителното сътрудничество, сътрудничеството в областта на сигурността ръка за ръка с нашето сътрудничество в рамките на НАТО. Необходимо е да се гарантира и сътрудничеството с източното партньорство. Това е важен приоритет за нас, като си има предвид, че тази година ще се отбележат 10 години от началото на източното партньорство. Същевременно ние се надяваме да постигнем напредък в политиката на разширяването. Тук акцента трябва да падне върху Западните Балкани. И накрая, но не на последно място по значение, естествено ще говоря за четвъртия стълб от нашите приоритети Европа на общите ценности. Преди изборите за Европейски парламент е необходимо да реагираме както трябва на онова, което проповядват евроскептиците, популистите. Ние смятаме, че Европа трябва да се доближи малко повече до своите граждани. Образованието, културата са от ключова значимост за бъдещето на всички нас. Те са от ключово значение за укрепване на европейския проект. Местните и регионалните общности и власти могат да играят много важна роля точно в тази връзка. Уважаеми госпожи и господа, мисля, че всички европейски граждани могат да допринесат за създаването на една по-сплутена, по-обединена, по-безопасна и сигурна Европа. Комитета на регионите, всеки един от вас играе важна роля, тъй като вие осигурявате връзката между европейските политики и местното ниво на управление. Вие сте връзката между Брюксел и между европейските граждани. Аз съм убедена, че срещата на върха, посветена на регионите, която ще се проведе в Букуреш през март, ще изпрати правилния сигнал за едно доверие в бъдещето на Европа, в единството на Европейския съюз. Ще изпратим едно послание на ангажираност с Съюза, с неговото успешно бъдеще, поне в идните 10 години. Господин председател, госпожи и господа, елате в Букуреш през март. Благодаря. Merci beaucoup, madame la première ministre. Много ви благодаря, госпожо министър-председател, за много ясното и точно изложение на стълбовете на вашето председателство. Вашите е, амбиции са много големи. Сега пристъпваме към дискусията с членовете на Котета на регионите. Започваме с изказване на представители на пете политически групи, след, последвани от първи заместни председател, след което ще дадем думата на останалите членове на Котета, които са поискали в индивидуално качество. Започваме с госпожа Окайдо. Мерси, месье ле президент. Αξιότιμη κυρία Протипурье, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Благодаря, господин председател. Госпожо премиер, позволете ми да ви приветствам с добре дошла от името на групата на Европейската народна партия. Добре дошла на нашата пленарна сесия. Когато говорим за социални и за финансови предизвикателства, първото румънско председателство на Съюза на съвета на Европейския съюз се провежда в една критична обстановка за гражданите и за съюза като цяло. Предстоят европейски избори през май и те ще определят посоката на развитие на ЕС в идните 5 години. Предстои излизането на Великобритания от съюза, то е свързано с много трудности. Всичко това означава, че румънското председателство ще трябва да изиграе много важна роля, що се отнася до постигане постигането на следната цел. Каква е тя? Хората би следвало да осъзнаят колко е важно да гласуват на предстоящите европейски избори. Местните регионалните власти играят много важна роля в тази връзка и те винаги са допринасяли, поне през последните години, за разговорите за бъдещето на Съюза. Всъщност разговорите ще продължат и на срещата на върха в Букуреш през март. На второ място, позволете ми да ви благодаря в качеството ви на жена, защото едно от приоритетите, един от приоритетите на вашето председателство са равните възможности за мъжете и за жените, както и възможност, възможността да се е, премахнат веднъж за винаги различията в заплащането между мъжете и жените, тъй като тези различия са нещо абсолютно неприемливо в 2019 година. На трето място, нещо, което е много важно за всички граждани, конкурентоспособността на европейските компании и проблемите, пред които те са изправени. Искам да спомена търговската политика на президента на САЩ, господин Тръмп – Имаше направени няколко предложения неотдавна от името на комисията към съвета. Става дума за търговски споразумения, чиято цел е да се премахнат митата за някои продукти, както и да се премахнат нетарифните бариери. Това са предложения с правилна насоченост и аз мисля, че вашето председателство би трябвало да ги насърчи. Подкрепям и факта, че мотото на вашето председателство е на практика подкрепа за кохезионната политика. Е НП вярва обаче, че е много важно нашите граждани да разберат, че регионите са онези, които имат наистина правомощия да прилагат политики, които да са адаптирани към местната среда. Трябва малко да се откъснем от централизираното ниво на е, водене на, на политика. По отношение на границите и на отношенията, които имаме с нашите съседи, аз съм от Кипър. И естествено трябва да спомена, че разчитаме на подкрепата на вашето председателство, за да можем да подновим разговорите по темата Обединението на Кипър. Необходимо е да намерим едно справедливо решение възосновата на една федерация на двете общности, федерация на две територии, такава каквато тя е упомената в резолюциите на ООН. На второ място, необходимо е да се постигне напредък и в областта на миграцията. Това е важно, тъй като миграционните проблеми ще продължат да съществуват. Необходимо е да се укрепят външните граници, необходимо е да се погрижим съответно за сътрудничество между европейските държави, за за споделянето на усилията. Надяваме се, че румънското председателство ще се опита да постигне споразумение в тази област въз основа на много доброто предложение за укрепване на европейската гранична и брегова охрана. Знаете, предвижда се тя да бъде подсилена с около 10 000 служители. В заключение искам да кажа, че вашето присъствие днес доказва, че вие наистина искате да чуете какво смятат гражданите и представителите на регионите и местните ромските общности. Желая ви всичко най-добро и ви благодаря за присъствието. Изабел Будино. Мадам ла премьер министр, мерси Благодаря ви, госпожа Бодо, има думата. Госпожо министър председател, много ви благодаря за изказването. Усетихме колко са важни за вас сближаването и общите ценности. Румънското председателство поема ръководството на европейския проект в момент от ключово значение за всички нас. Европа е разтърсена от предстоящият Брексит. В навечерието на европейските избори се засилва и напрежението, а това е и моментът, в който ще определим годишна финансова рамка след 2020 година настъпива ключов а, исторически момент в, а, за нашия Европейски съюз и затова имаме нужда от бюджет на висотата на амбициите на Европейския съюз, т.е. на равнище 1,3% от а, а, националният БНД. Освен това, сключването на много да многолична финансова рамка няма как да ни удовлетвори, ако не се предвидят и собствени ресурси. За съжаление обаче няма напредък по тази тема в съвета. При все това проучване след проучване показва, че бюджет на Европейския съюз ще бъде значително подобрен от собствените приходоисточници. Липсва ни дългосрочна политика, за да се превърнат собствените приходоисточници в основен приоритет и държим на вас да освоявате тази позиция. Крайно време е да преодолеем чисто четоводния подход към Европа и да имаме обща визия за бъдещето на континента. Трябва ли да ви припомним колко е важно да постигнем бързо споразумение по новата МФР, за да може да гарантираме, че програмите на Европейския съюз ще бъдат приети на време, за да могат регионите ни без трудности и забавяне да продължават с програмите си за иновации и устойчиво развитие. Подчертаваме факта, че политиката на сближаване на, на Европейския съюз е основната политика за инвестиции за европейските градове и региони. Тя представлява и най-добрата проява на европейска солидарност, тъй като насърчава всички видове местно самоуправление. Повече от всякога имаме нужда от нови инициативи, които да обединят европейските граждани в нови европейски проекти, които са пряко свързани с тяхното ежедневие. Ето защо смятаме, че е недопустимо финансирането на новите европейски програми да се правят за сметка на съществуващи програми като политиката на сближаване или ОСП. Ето защо ние защитаваме безусловно тези програми, които са толкова видими за европейските граждани. В противен случай ще има тежки последици за местните регионални власти, а не бива да забравяме, че голяма част от нашите региони също са се възстановили напълно от финансовата и економическа криза за Комитета на регионите, принципите за солидарност и управление на всички равнища е много важен принцип и искаме етичния кодекс да бъде включен в регламента за приложимите разпоредби за политиката на сближаване. Ето защо от името на групата на социалистите в Комитета на регионите настояваме за по-голямо включване на солидарността на всяко едно равнище, подобряване на териториалното сближаване, по-малко социално неравенство, повече перспективи за младите хора. Това очакват нашите съграждани от нас. Ето защо още веднъж, госпожо министър председател, ви благодарим, че сте включили политик на сближаване сред основните си приоритети. Желаем ви успех! Много ви благодаря. Думата има колегата Ясна Габрич. Spoštovana председница владе и ваша екипа, лепо pozdravljeni. Уважаема госпожо министър-председател, бих искала да ви приветствам с добра дошла от името на групата на либералите в Комитета на регионите. Споменахте вече веднъж Западните Балкани, защо бих искала да се възползвам тази възможност да спомена преговорите с Северна Македония. Както знаете, тази държава поиска членство в НАТО. Благодарим също така, че взехте толкова ясна позиция, като приветствахте тази кандидатура на няколко пъти. Моите посещения, моите посещения в региони на Северна Македония показват, че има много силни позиции по отношение на името. Знам, че въпросът се обсъжда и на равнището на местните власти. Всички участници са наясно, че разрешаването на този е, проблем ще допринесе значително за породенствието на региона. Това ще бъде и важна стъпка напред е, към е, пълноправното членство на страната в Европейския съюз. Разрешаването на проблема с името на страната ще допринесе за преодоляване на противоречията в общностите в страната. Разговарям с немалко кметове от региона и те всички настояват за реформи. Дават си сметка, че им предстои още много работа. Едновременно с това, като си има предвид, че съм член на регионите от 5 години и насам, мога да отбележа, че в нашата институция има доста скептична нагласа към продължителните преговори за намиране на разрешение на проблема с името. Има също така и съмнение за това дали е, Северна Македония действително иска да стане част от Европейския съюз. Но мисля председателят Заев ясно заяви е, своята позиция. Ето защо приветства, призовавам всички представители на държавите членки на Европейския съюз и вас в качеството ви на министр-председател на Румъния е, по време на румънското председателство да отворите вратата за бъдещи преговори. Ако не подкрепим Северна Македония в момента, това ще доведе до допълнителни е, проблеми и ще даде възможност на е, страната на изток от нас да засили своето влияние в този регион в пряко съседство с Европейския съюз. Другата тема, която искам да засегна е засилването на недемократичните управляващи. Знаете, че кметовете, представителите на местните органи самоуправление играят ключова роля в предотвратяването на вкореняването на недемократични движения на територията на нашите общности. Давам си сметка, че времето ми изтече, така че в заключение бих искала да питам е, госпожа министър-председателя как вашето председателство ще подкрепи усилията ни на местно равнище. Желая ви успех по време на вашето председателство, по време на тези размирни за Европа и за целия свят времена. Чакам с търпение да се видим в Букурещ. Благодаря ви. Думата има колегата Роб Йонгман. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, извинете. Уважаема госпожо министър-председател, от името на групата на бъдещите консерватори и реформатори бих искала да ви приветствам за добре дошла и да ви призова да включите местното изменение в по-силна степен в Европейския съюз. По този начин по-добре ще постигнем и целите на румънското председателство а именно една Европа не спрещава. Ще се опитам да ви обясня какво имам предвид. Трябва да гарантираме, че облагите на базарната либерализация стигат възможно най-голям брой от нашите съграждани. При след това не бива да попадаме в копката за създаване на централизирана система на преразпределение. Подобни системи бяха изпробвани в Централна и Източна Европа от комунистическите режими и освен, че доведоха до травми, които още не са преодолени днес, тези системи че и после провалиха. Местните органи на управлението най-добре познават своите общности и са в най-добра позиция да установят нуждите от инвестиции, много по-добре от останалите равнища на управление. Подобен процес на взимане на решение на възможно най-низко е, равнище насърчава и демократичното участие на гражданите. Като представители местните и регионалните власти ние сме партньори при разпределянето на европейските средства, а не сме партньори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 около една трета от разходите на европейския бюджет са за политиката за сближаване. При свето това европейският семестър не гледа на местните регионалните органи за управление като партньори, а и като цяло в рамките на европейския семестър подходът е отдолу, отгоре на налагане на мерки отгоре надолу. Така че се радвам, че ще разгледате този въпрос по време на вашето председателство. С удоволствие приех поста на докладчик по темата и с удоволствие ще ви представя по-подробно позицията на нашата институция, след като становището на комитета бъде прието на следващото пленарно заседание през месец април. Уважаема госпожо председател, нашата група настоява за реформи на Европейския съюз, защото се надяваме, че в рамките на новия законодателен мандат на Европейския съюз ще успеем да постигнем напредък в посока една Европа за повече, а не за по-малкото. И надяваме, че може да използваме вашата подкрепа в това отношение. Благодаря ви. Давам думата на първият заместник председател на на регионите, господин Марко Маркова. Мадам Прайм Министър. Уважаема госпожа министър-председател, бих искал да се спра на някои от ключовите послания, които чух в изказването ви и които са в центъра на вашите цели като председателство предвид всички разбурни, раз, раз, размирности и всички промени около нас, преди всичко е важно в сърцето на Европейския съюз да останат гражданите, като се включат всички равнища на управление и в честност на местните регионални органи за управление да вземат по-важна роля. Едновременно с това трябва да се съсредоточим в по-голяма степен към изпълнението на целите сочово развитие на ООН. Европейските граждани изказаха желание европейската дейност да бъде сведена на по-низко равнище, на местно равнище. Това е много важно за нас и аз като представител на следващата държава, която ще поеме председателството Финландия, много държа да работим заедно по всички въпроси, по които съм компетентен в качеството си на общински съветник в Хелсинки и тук в Комитета на регионите. Обеден съм, че се срещнаме с вас нееднократно, както и с вашите министри. Ние в Комитета на регионите насърчаваме иновациите като цяло и най-вече на социалното новаторство с цяло, увеличаване на европейската способност и сближаването. Държа да се спра на два от важните ви приоритета. На първо място са макрорегионалните стратегии, като се получим от трупаният опит в региона на Балтийско море, да продължим да работим в, в рамките на Дунавският макрорегион. регион като обърнем особено внимание на малките средни предприятия и на интелигентната специализация. И накрая, както вие подчертахте, друга важна тема си остават Западните Балкани. Как можем да гарантираме, че продължава да има напредък в това отношение? Това е важно за нас, независимо дали идваме от източната, северната или западната част на Европейския съюз. За нашата сега това е много важно, особено в контекста на прилагането на практика на споразумението от Преспа. Така че нека да работим заедно и нека да постигнем една Европа на напредъка за всички. Благодаря ви. Думата има господин Драгичи за една минута. За мен е огромна чест да ви приветствам. Добре дошъл, госпожо госпожа министр-председател на днешното ни пленарно заседание. Бих искал да ви приветствам в качеството си на човек, който носи голяма отговорност в рамките на морското председателство. През 2019 година Комитет на регионите отбелязва 25 годишната от създаването си и всички си даваме колко е важна тази тази институция, защото божеството от европейското законодателство се изготви на местно равнище. Няма как да има устойчивост, ако не вземем предвид този факт. Ето защо след 25 години съществуване трябва да отразим фактът, че близо 3 четвърти от територията на Европейския съюз и около половината от населението са селски райони. Ето защо имаме нужда от политики на сближаване, които доведат до, хар... до хармонично развитие на територията на всяка държава членка. Към момента има разминаване в равнището на живот между селските и градските региони, като селските региони изостават. Кой знае, може би в някакъв момент ще създадем и инициативата Сел, Европейска селска столица. Член 8 на Лисабонския договор съз... определя рамката създаване на пространство на добросъседство и затова ви призовавам да обърнем внимание на стратегическото партньорство и в частност за Молдова, които са се обединили в Конгрес на местни регионални власти в Молдова и които могат да бъдат наш добър партньор и да ни дадат възможност да запазим доверието на молдовските и на румънските граждани в Европейския съюз, особено като си има предвид, че половината от молдовските граждани всъщност вече са европейски граждани, които са получили е, испанско, българско, румънско, чешко или друго европейско гражданство. това са хора, които вече са част от Европейския съюз. Ето защо Молдова вече на практика е интегрирана в Европейския съюз територия и нейните граждани би трябвало да могат да се ползват привилегировани отношения. Тези привилегировани отношения би следвало да се разработят в няколко измерения. Благодаря ви, че Благодаря и на вас. Искам да поканя господин Марко Маркова и всички останали колеги в Букурещ и очаквам с нетърпение посещението ви на нашето заседание на 18 февруари. Doamnă prim-ministru, doamnă ministru, avem bucuria ca și membrii ai delegației României. Госпожо министър-председател, като членове на румънската делегация, за нас е огромно удоволствие да ви приветстваме с добре дошла тук в Европейската институция, в която се борим за единна Европа. Председателството на съвета на Европейския съюз е предизвикателство и голяма възможност за Румъния. Защо предизвикателство? Защото ви чака огромно количество работа. На национално равнище също ви чака много работа за местните и регионални власти. Но това председателство е възможност, като не можем да си позволим да похъбим. Предвидени са редица мероприятия и събития в Румъния и бих искала да благодаря на Комитет на регионите, че избра Букурещ с положението на 8 мината си среща на върха. Над 500 участ... делегати ще вземат участие, ще присъстват и стотици млади хора и представители на местните органи и вдавните Власт из цяла Румъния, но останалите колеги ще могат да посетят и другата част от Румъния. Сибил, Клюш и останалите красиви градове, за да им покажем колко дълбоко е залегнала в културата и в традициите ни европейската европейските ценности. Има също така и економически възможности. Многобройни са приоритетите на румънското председателство. Но вие като румънска гражданка, заедно с представителите на, Рума, на правителството и виждам, че до вас стои госпожа министъра, моля ви да настоявате за присъединяване на Румъния към шенгенското пространство на това се надяват всички румънски граждани, така че бих искала да благодаря на вас, господин председател, и на вас, скъпи колеги. Бих искал да ви поканя да дойдете в Румъния, за да видите какво представлява всъщност румънците и колко ценна е Румъния. Благодаря ви за възможността да организираме тази среща на върха в Букурещ, че може да поканим представители на местните власти в Молдова, но също така и фактът е, че ще дадем възможност на Конгреса на представители на местните власти в Молдова да вземат думата. Това е много важно за нас, защото трябва да помогне на Молдова да стане член на Европейския съюз. Благодаря ви. Тук сме за да ви окажем подкрепата си. Само по този начин можем да постигнем единство в разнообразието, а само чрез единство може да постигнем нещо велико. Благодаря ви. Думата има колегата Георгиус Каминис. Е Monsieur Каминис là, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Hein? Oui. Господин Каминис в залата ли Нямаме много време за губене. Явно не. Господин Волф. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър-председател, уважаеми колеги, много се радвам и благодаря за това, че Румъния иска да използва председателството си на съвета, за да повиши единението в Европа. Единението предполага и напредък по многогодишната финансова рамка. Трябва да работим поставяйки си амбициозни цели в това отношение и да приключим още до края на тази година. Моля румънското председателство да положи усилия за постигане на напредък по преговорите. Единението ни става видно и по общите ни ценности и принципи. В това отношение принципите на правовата държава са от основно значение. Добре функциониращата правова държава, независимата съдебна власт и борбата срещу корупцията са предпоставки предпоставка за една функционираща Европа. Моля, вземете предвид препоръките на Венецианската комисия за реформирането на съдебната ви власт. Не става дума за намеса във вътрешни работи, а за доверието към правовата държава в Европа. Господин Ярослав Линка. Vítajte medzi nami, pani predsednička vlády. Začiatkom Добре дошла, госпожо министър-председател. В началото на месец март ще започнат преговорите за политиката на сближаване след 2020 година. Защо бих искала да чуя от вас следното. Как румънското председателство на съвета ще насърчи този процес и как гледате на сътрудничеството ви с комисария Корина Крето? и с ресорната генерална дирекция в Европейската комисия. Господин Макарти има думата. Искам да се изкажа по два въпроса. Първо, Източниците за финансиране по структурните фондове трябва да продължат да са насочени към регионите. Трябва да отправим силно послание по този въпрос към европейските институции и държавите членки. Трябва да отправим поглед към бъдещето, като си извлечем полуки от миналото. Необходими са нови методи за инвестиции. Трябва да се инвестира в економически растеж, включително и в по-малките региони. Втората тема, върху която искам да се спра, е план за действие за градовете в Европейския съюз. Има вече много добри примери по тези отделни планове, но те трябва да бъдат доразвити в градовете. Комитетът на регионите с тъй наречения Алианс за сближаване показа как може да се постигне успех по структурните фондове. Трябва да направим повече по този въпрос. И слушахме изказват всички колеги, които поискаха думата, за да се обърнат към вас. И сега с удоволствие ще чуем вашия отговор, госпожо министър председател. Благодаря ви, господин председател. Много внимателно изслушах всичко, което казахте. Разбрах къде са според вас проблемите ви? Разбрах и какви са очакванията ви спрямо румънското председателство. Ще се опитам да ви дам конкретни отговори. Госпожа Лукаидо от НП. Благодаря ви за въпросите. Благодаря ви и за милите думи. Права бяхте, като казахте, че Европейските избори през месец май ще окажат значимо въздействие върху бъдещето на Европа. Затова и смятам, че сцеплението между европейските институции и всички заинтересовани страни, които могат да насърчат европейските ценности и да изтъкнат значимостта на европейския проект, е от значение. Присъствието ми днес тук показва, че вярваме на всички унези, които искат да тръгнат по пътя към Европа. Онова, което е от значение за нас, не са отделните политически сили, които ще спечелят европейските избори. Важно е да се наложат проевропейските кандидати спрямо антиевропейски настроените. Всички ние трябва да мислим за това в навечерието на европейските избори. Според мен равнопоставеността между половете е много важна тема. Трябва да преминем от изявления и дебати по темата към конкретни действия. Проявяваме голяма готовност да направим това. На 31 март ще проведем конференция посветена на равнопоставеността между половете. Тя ще се проведе в Букурещ. Надявам се, че, че ще участвате в нея. Ролята на сближаването е много важна. За румънското председателство сближаването е основен приоритет. Не можем да отречем, че в Европа има разделение, има много противоречия. Затова и на сближаването, както казах в началото, трябва да се гледа не само от политическа, но и от економическа и социална гледна точка. Затова, според мен, сближаването е най-важната тема за румънското председателство. То е и нашето мото. Госпожа Бодино, надявам се, че не произнасям погрешно името ви, Действително, Европейският съюз е изправен пред множество предизвикателства. Не сме се сблъсквали с тях в миналото. Трябва да се изправим пред тези предизвикателства заедно. Едно от тях е Брексит. Друго предизвикателство е свързано с бъдещето ни след Брексит. Заедно трябва да помислим какво ще бъде това бъдеще. Във връзка с това от значение ще бъде предстоящата на 9 май среща на върха в Сибил. Трябва да се изправим пред предизвикателствата, свързани с МФР както и пред тези, пред които ще ни изправят европейските избори. Трябва да се изправим пред предизвикателствата, свързани с миграцията, отбраната и тероризма. Едновременно с това трябва да намерим и правилните отговори за традиционните области на политика на Европейския съюз, като кохезионната политика и ОСП. Многогодишната финансова рамка е една от най-важните теми за румънското председателство. Мисля, че преговорите по това досие надхвърлят рамките на обичайния процес на вземане на решения в Европа. Румънското председателство на съвета на Европейския съюз е готово да продължи да работи за бърз темп на преговорите. Румъния иска да постигне бърз напредък по документа, обект на преговорите. Целта ни е да се намерят реалистични и балансирани решения, така че да се постигне съгласие в Европейския съвет през есента на тази година. политики, основаващи се на солидарност, които могат да насърчат единението в Европа, са много важни за мен. За това и говорих и за социалната солидарност. Според мен се нуждаем и от европейска солидарност. Трябва също да има сътрудничество между Комитета на регионите и европейските институции. Вече разговарях с вашия председател за това. Трябва да има такова сътрудничество, за да се постигнат възможно най-добри резултати в контекста на настоящата ситуация в Европа. Госпожо Грабник, Западните Балкани са сред приоритетите на румънското председателство на съвета на Европейския съюз, наред с източното партньорство. Преговорите за Северна Македония бяха и продължават да са сред приоритетите ни. Затова и приветстваме сключването на споразумението от Преспа. То е от историческо значение и ще даде възможност за присъединяване към Европейския съюз. Приветстваме провеждането на процеса на разширяване на базата на заслугите на всяка държава. Едновременно с това, според нас, всяка една страна трябва да бъде подпомагана не само за да отвори глави по преговорите, но и на техническо ниво по време на самите преговори. Румъния заяви, че е готова да предостави помощ на онези държави, които искат да поемат по пътя към Европа. Говорихте и за предотвратяването на зараждането на недемократични сили и за борбата срещу антиевропейските сили. Мисля, че европейските политики трябва да са колкото се може по-близо до гражданите. Гражданите трябва да участват в разработването им. Трябва също да бъдат добре информирани за действията, които предприемаме на европейско ниво. Така Гражданите ще се доближат до Европа и Европа ще се доближи до тях. Това е пътят, по който трябва да поемем, ако искаме унези, които ценят демократичните и европейските ценности, да са повече от унези, които не спазват демократичните правила и работят срещу Европа. Господин Йонкман от ЕКАРЕ говори за органите на местно самоуправление. Те могат най-добре да определят какви са потребностите от инвестиции. В Румъния има кметове, които работят много успешно. Мнозина от тях са в тази зала. Имаме също така и успешно работещи председатели на общински съвети. Мисля, че децентрализацията е много важна мярка. Миналата година в моята страна започнахме действия за децентрализация. До момента процесът е приключил в три министерства. Ще направим всичко възможно, за да участват гражданите в процеса на вземане на решения. Ако го направим, ще сме сигурни, че взетите решения ще отговарят на реалността в отделните градове и региони. Господин първи заместник председател, Финландия ще поеме штафетата като председател на съвета на Европейския съюз. Триото на Румъния, Финландия и Харватия свърши чудесна работа. Заедно изготвихме програмата за работа за едните 18 месеца. В момента се намираме в тежък период – Приключваме по стратегическата програма за периода 2014 и 2019 и започваме работа по стратегическата програма за следващия период 2019-2024. Затова е и абсолютно необходимо румънското, финландското и хърватското председателство да си взаимодействат. Трябва да го направим, ако искаме да постигнем добри резултати до края на мандата. Сигурна съм, че всички представители на европейските институции, всички членове на Комитета на регионите и на Европейския парламент трябва да постигнат целите, които са очаквали да постигнат по програмата за 2014-2019 година. Едновременно с това всички работим и последващата стратегическа програма триото Румъния, Финландия, Харватия разработи цели за следващите 18 месеца, които са изключително важни в общоевропейски план. По въпроса за органите на местно самоуправление в Молдова и подпомагането на общностите там, един ваш колега говори по тази тема. Както знаете, имаше среща на ниво правителство между Румъния и Молдова. Винаги сме подкрепяли европейската перспектива за Молдова. Установено е секторно сътрудничество между отделни ресорни министерства, което е много ефикасно. Поставили сме си важни, конкретни цели, което е много важно за молдовските ни партньори. За нас също е важно да подпомагаме Република Молдова. Важна за нас цел е да изградим колкото се може повече мостове между органите на местно самоуправление в Румъния и Молдова. Мариана Гожу говори за присъединяването на Румъния към шенгенското пространство. Казахте много мили думи за Румъния. Сигурна съм, че след посещението на Комитета на регионите в Букурещ, мнозина от членовете му ще придобият реална представа за Румъния. Очакваме с нетърпение посещението ви. А що се отнася до членството на Румъния в Шенген, то мога да кажа, че от 2011 година Румъния отговаря на всички технически критерии за присъединяването. Европейската комисия призна това. За съжаление, обаче става дума за политическо решение. Румъния е постигнала всички свои цели – що се отнася до шенгенското пространство. И мисля, че сега е назрял моментът да се вземе политическо решение за приемането на Румъния в шенгенското пространство. Гласувам доверие на господин Юнкер, председателя на Европейската комисия, който заяви, че тази година Румъния трябва да се присъедини към Шенген. Същото изявление направи и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Надявам се, че ще се вземе необходимото политическо решение – когато говорим за сближаване и единение, то тези принципи трябва да бъдат зачитани и по отношение на шенгенското пространство. Друг ваш колега говори за принципите на правовата държава. Ще повторя онова, което съм казвала и преди. В Румъния тези принципи се спазват. Ще повторя казаното от председателя на Европейската комисия. Във всяка една държава членка принципите на правовата държава, правата на гражданите и борбата срещу корупцията трябва да са от решаващо значение. В качеството си на министър-председател трябва да обръщам внимание на всичко това. Мога да ви уверя, че борбата срещу корупцията, принципите на правовата държава и правата на гражданите са приоритетни за мен. Що се отнася до препоръките на Венецианската комисия, румънското правителство никога извинете, е взело само едно решение за съдебната власт. Става дума за извънредно решение на правителството с цел прилагане на препоръките на Венецианската комисия всички обвинения, отправени към румънското правителство, обвинения, че не прилагаме някои от препоръките, не са основателни. Господин Макарти, говорихте за план за действие за по-големите и по-малките градове. Говорихте за подпомагането на кохезионната политика. Била съм член на Европейския парламент в продължение на 9 години. Бях член на комисията му по регионално развитие. И тогава внесох не едно изменение във връзка с кохезионната политика. За мен кохезионната политика и ОСП са основополагащи за европейския проект. Много се радвам, че в Комитета на регионите сте на същото мнение. Радвам се, че подкрепяте кохезионната политика. Аз също я подкрепям. Дори смятам, че тя трябва да върви ръка за ръка с необходимото финансиране, което да даде възможност за реалното осъществяване на сближаване между Запада и Изтока, между Севера и Юга, между по-развитите и по-слабо развитите региони, между по-големите и по-малките градове, между регионите, общините и градовете. Сближаването е много важно, но то трябва да бъде подплатено и с необходимите финансови средства. Това е пътят, по който ще поемем по време на председателството си на Съюза. Едновременно с това... Тор импарциал. Ние ще бъдем, разбира се, безстрастен посредник, като винаги ще търсим консенсус, както трябва да прави всяко председателство в Европейския съюз. Още веднъж много ви благодаря за въпросите и нямайте никакво съмнение. Мога да ви уверя, че ние сме не само ваш приятел, ние сме партньор в европейския проект. Благодаря. Много благодаря, госпожо министър-председател. Ние се подготвяме с огромно удоволствие и за своето посещение на 14 и 15 март в Букурещ, където е нашата среща на върха. Скъпи колеги, аз ще придружа сега госпожа министър-председателката Нашият първи заместник председател, господин Маркула, ще председателства останалата част от заседанието, тъй като предстои още доста работа, както знаете. Всичко хубаво до утре сутринта. right, uh, ladies and gentlemen, dear members of the CR, we have a... Uh, Дами и господа, както знаете, ни предстоят доста проектостановища, но ние ще направим промяна на реда. Ще започнем с предвиденото за 18 часа. Това е становището на Ана Ана Магиер, като Роберта Мецола от Европейският парламент ще направи изказване. Тя е вече тук. Ще започнем с това становище. Ще разгледаме двете становища на Яно Старасони и на Урике Хилер, след което Продължаваме с становището, което следва това на Майкъл Шефер, тъй като Майкъл Шефер е отложен за утре сутринта. Следователно, ни остават становищата след това на Биргита Сакредеос, Ян Трей, Огер Геблевич и Йозеф Рибани. Още веднъж много благодаря на Ана Магиер. Мисля, че вече сме готови. Можете да въведете своето становище, след което ще чуем изказването на Роберта Мецола. Заповядайте, Ана. Благодаря, че ми давате думата. Много се радвам, че мога да обсъдя темата за европейската гранична и брегова охрана и да говоря за регламента, по който се работи. Много е важно да защитим своите граници. Това е важно и в регионален план, не само национален. Следователно, ние трябва да знаем как ще управляваме границите си, за да може вътрешните граници да бъдат свободно преминавани, трябва да се защитят външните граници. Ясно е, че Frontex може много да ни помогне, както и са правили през последните няколко години – ние трябва да подсилим Frontex, да сме сигурни, че можем да опазим външните си граници по-добре. Докато работих по становището, обърнах внимание най-вече на различните правомощия на ангажираните органи. Предложението на комисията е свързано с даване на правомощия най-вече на комисията и на Фронтекс. Трябва да имаме предвид, че Фронтекс и Европейската комисия не са политически институции, следователно те би трябвало да бъдат безпристрастни. Но ако само комисията и Frontex получат правомощия, това не е достатъчно, защото говорим за технически и политически правомощия. Всичко това е отразено и в моето становище, разбира се. Опитвам се да включа изменения, които са най-важни от тази гледна точка. В доклада Говоря за 4, а не 3 категории, както е предложила комисията. Искам да благодаря на госпожа Мецола за сътрудничеството и за това, че четирите категории бяха включени в становището. Но трябва да кажа още нещо. Много добре работих и с представителите на комисията, както и службата на Frontex във Варшава. Имахме отлично сътрудничество. Това е основното за становището. Последната част включва политическа декларация. Thank you, Anna. Thank you very much. And now, Roberta Metzola, please, the floor is yours. Благодаря. Колегата Мецола, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Дори и аз бих искала да благодаря на госпожа Магиер, защото Работихме много добре в сътрудничество с всички заинтересовани групи по тема, която засяга всички. Организираната престъпност и тероризмът не признават граници. Знаем, че престъпниците лесно преминават от една към друга граница, един към друг континент. Това са проблеми, които биха могли да бъдат разрешени само ако ги видим в тяхната сложност. Разбира се, ние трябва да се справим с глобални явления, които могат да намерят единствено глобални решения. Не можем да продължим да разчитаме единствено на реакции адхок. Но нека кажа нещо много ясно. Проблемът с миграцията не може да се реши от днес за утре. Моята позиция като докладчик по темата, но също така и като координатор на НП в комисията по права на човека и свободи, е, че ние трябва да намерим баланс. Трябва да обърнем внимание на напълно основателните тревоги, свързани с сигурността. Разбира се, трябва да бъдем и справедливи. Защото всички сме хора и е необходимо да помогнем на тези, които се нуждаят от помощ. Но също така трябва да бъдем много твърди с тези, които експлуатират уязвимите. Предложението, което обсъждаме, се разглежда и в парламента. Със сигурност предлаганото ще увеличи сигурността по нашите граници и ще ускори връщането на мигрантите, които не отговарят на условията за закрила. След заседание в комисията през ноември получих над 1200, 1200 извинете, предложения за изменения от всички членове от различните политически групи. Има интерес, има интереси към това да се проследи какъв е напредъка по темата. По-настоящем ние работим по техническите и политически предложения за компромиси, за да можем да гласуваме след това в комисия. Гласуването е предвидено за Страсбург. Уверявам ви, това е много важна европейска тема. Ето защо ние предлагаме изменения, които би трябвало да станат законодателна норма. Разбира се, ние разговаряме и с Върховния комисар по правата на човека като се стремим да работим така, че предложението да бъде прието преди изборите през месец май. Това, което предложението предвижда е при необходимост да има бързо разгръщане на сили по границите. Като знаем, че причината за това е, че държавите членки – не предоставиха достатъчно ресурси до сега. От тук проистичат множество липси. Необходимо е да се засили ролята на служителите на граничната и брегова охрана, да се разшири техния мандат. Европейският съюз би трябвало да може да управлява границите си, както и връщанията Необходимо е също така да има по-голяма сигурност в Евросъюза. Ние сме предложили доста промени. Бихме искали агенцията да има собствен оперативен орган, корпус с изпълнителни правомощия. Този корпус за бърза гранична намеса би трябвало да може да помогне без отлагане на държава членка, да се намеси, когато е необходимо да се опазят външните граници на Европейския съюз. По този начин ще се спрати вторичните движения и ще се регулират по-добре незаконните мигранти. Знаем от гражданите в държавите членки, че това е една от големите тревоги и ние трябва да откликнем, за да можем да опазим шенгенското пространство и свободното движение между държавите членки. Условие за това е взаимното доверие и опазването на външните граници. Случилото се през 2015 година по време на сирийската криза показа, че някои държави членки се оказват в ситуация да не могат да се справят сами. Необходимо е да им се помогне, да се направи оценка и също така е необходимо да се предвиди действие. Новото предложение е предвидило това – Разбира се, всички държави членки трябва да разберат това, че Сирия, Либия или Йемен не са непосредствено до тях, не значи, че не са застрашени. Ние знаем, че гражданите се страхуват. И би било погрешно да не се обърне внимание. Шенгенското пространство означава едни подсилени граници. Следователно, ние трябва да говорим за дългосрочни стратегии. Дебатът за миграцията същевременно е наситен с емоции. Лесно е да се хвърли вината върху чужденеца – но нашето задължение е да отидем по-далеч от ефтините призиви. Мое задължение в крайна сметка е да подчертая, че миграцията е проблем на човечеството. Това са хора, мъже и жени. Това не е само статистика – не забравяйте, че зад всяка цифра се крие един човешки живот и надежди за по-добро бъдеще. Много ви благодаря. Темата е изключително важна, за това ще чуем и изказвания на членове. Янос Аргилов, Бянко, чувате имената. Има ли други? Започваме с Яно Сергиян. Заповядайте. Благодаря ви. Предложението показва как можем по-добре да защитим външните си граници. Ние трябва да вземем решение как да подходим към миграцията и как да има прехвърляне на правомощия от националното ниво към Европейската комисия. Както виждаме обаче, Европейската комисия предприема действия твърде късно, ако съдим от примерите в миналото – благодаря за усилията тази процедура да бъде прецизирана, но тя е твърде централизирана и според мен неприемлива. Благодаря колегата Бянко. Благодаря ви, колеги. Аз всъщност съм изпълнен с емоции, когато говоря по тази тема, защото на 4 февруари 2001 година, точно преди 18 години, бях министър на вътрешните работи в Италия. Тогава бях в контакт с компетентния по темата комисар, колегата Виторино. Говорихме за това, че трябва да създадем една съвременна охрана за европейските граници. И сега, 18 години по-късно, с горчивина, установявам, че беше пропуснато толкова много време. До сега можехме да сме решили всички тези проблеми, ако бяхме създали такава охрана. Моментът е решаващ и аз призовавам Комитетът на регионите да прояви кораж. Ако искаме европейска гранична и брегова охрана, тя трябва да бъде истински европейска. Докладчикът изтъква някои добри идеи, но като цяло и липсва смелост. В крайна сметка от тази охрана няма кой знае какъв смисъл, ако няма достатъчно правомощия. Ако Измененията са в насока съвместно решаване на проблемите. Това е добре. Когато има проблеми с кораби на Sea-Watch, това е проблем на Европа и трябва да бъде решен от Европа. Но ако измененията не са такива, с горчевина ще гласувам против. Колегата Якоб. Благодаря, господин председател. В нашата комисия също обсъждахме дали Комитетът на регионите трябва да излезе с становище. В крайна сметка това са национални правомощия. Но финансирането на тези 10 000 служители, което е залегнало в предложението, е свързано и с решения за миграционната политика на Европейския съюз. Освен това, ние трябва да се съобразим и с графика на работа на Европейския парламент. Доколкото разбирам, е желателно становището да бъде готово колкото се може по-скоро. Ние обсъдихме темата, но не сме имали време да представим изменения. По-рано за това ги представяме сега. По отношение на доклада на госпожа Магия, разбира се, че и благодаря за положения труд. Но ми се струва, че и в измененията, и в нейните общи коментари има текстове, с които не сме съгласни. В крайна сметка, съгласно тези изменения, оперативният капацитет се определя от ролята на държавите членки. Ние не можем да приемем един такъв подход. Бихме искали да се разработи подхода на обща зона за сигурност и обща политика по сигурността и миграцията – Някои изменения са свързани с затварянето на граници, установяване на контрол при определени обстоятелства. Нека ви напомня, че през 2018 година казахме, че не можем да ограничаваме политиката си само до затваряне на граници. Напротив, Обсъдихме ключовите изменения, които предлагаме с госпожа Магер. Ако не се приемат, ще гласуваме против. Oui, Благодаря, господин председател. Много се забавихме с защитата на нашите граници. Аз отбелязвам, че доста от Държавите членки са обезпокоени доколко можем да опазим границите си от незаконни мигранти. Сега имаме сериозно предложение на комисията с цифрата 10 000 за служители на тази охрана. Но трябва да се запитаме за какво ще служи тази охрана, ако не може да реагира, а само ще се показва и в крайна сметка опираме до суверенитета на държавата членка. Разбира се, този суверенитет се опазва, но ние бихме искали предвидената охрана да има реална роля и да може наистина да пази границите, като се координира на европейско ниво. Затова ние сме против текстовете, които не подкрепят един такъв подход. Охраната не може да бъде прост фигурант. Има още три изказвания на членове Симос, Франсуа де Коста и колегата Шаусбергер. Благодаря, господин председател. Обединеното кралство ще продължи да подкрепя европейските усилия за защита на границите ни. По отношение на становището ще кажа, че докладчикът наистина се опита да стигне до баланс. Нещо, което е важно за Комитета на регионите, защото местните и регионални власти са тези, които често плащат цената, ако не успеем да си опазим границите си. Подобни инициативи наистина биха могли да помогнат на изпълнението на националните правомощия. През последните 4 години видяхме, че предизвикателствата са огромни, те непрекъснато се променят географски, по естеството си. Следователно, всичко, което предлага ресурс е много важно. Накрая ще кажа, че тук в Комитета на регионите Работим и двустранно, и многостранно. Тук има колеги, които представляват пристанищата. Също така за нас е важно как сътрудничеството ще се развива в бъдеще, например с Ирландия – ще видим какъв ще е дебата по измененията. Надявам се колективно да подкрепим подхода и да работим заедно в бъдеще. Благодаря, Франсуаз Декоста. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Първо искам да благодаря на докладчика. Темата е много чувствителна. Ние сме на кръстопът Искаме да създадем една по-ефикасна Европа. Години наред се говори за създаване на европейска гранична охрана, за да има ефективност. Аз се питам, за да бъде Европа ефективна, трябва ли първо да си дадем и европейските правомощия, които са достатъчно ефикасни. Аз следвам логиката на доклада на колегата Магиер и тя е точно такава, но това не е логика, която подкрепям. Всъщност комисията чрез това предложение отваря пътя към по-скоро разрушителното действие. Според мен, точно за това трябва да предложа на колегата Магир да се откаже от 2R, 9R и 14R, за да можем да приемем доклада. И благодаря. Okay, uh, next is Franz Schausberger следващият колега Шанс Бергер. Да, благодаря ви. Няма да навлизам в подробности е, в текста на становището. Ще кажа е, това, което е от принципно значение. Поздравявам Ана Магиар. Е, смятам, че тя действително е положила усилия да изработи едно добро становище. Имам предвид най-вече мотивите, обосновката за е, европейската гранична и брегова охрана и за политиката на връщане. Действително тази обосновка е много е, добра е, заключенията е, и изводите, които докладчикът е направил, може би е, не са толкова убедителни е, във всички случаи. При всички положения обаче става ясно, че граничната и бреговата страна, охрана трябва да действа ефективно, трябва да защитава надежно нашите граници и то най-вече на изток. Е, източната външна граница на Европейския съюз е, трябва да бъде добре охранявана от е, силен Фронтекс. Не става дума за вътрешните граници. Благодаря на австрийското председателство, което до последния момент се опитваше да намери добро решение. И а, ние а, още миналата година се произнесохме в пауза на а, 10 000 служители на Фронтекс. Допълнително, за съжаление, съветът не можа да получи а, мнозинство и единодушие по този въпрос. А, е, а, в някои случаи, както казах, заключенията, които прави докладчикът, не са чак толкова убедителни. Може би трябва да помислим е, е, така по-задълбочено за това. Е, колко дълго, е, къде точно е, някои от оперативните служители трябва да действат, е, за да бъдем по-убедителни и тогава да предадем становището на комисията. Благодаря ви. Okay. Uh, can we now move to the amendments and the Така, сега да пристъпим към измененията. Докладчицата ще коментира някой от тях. А при необходимост. Ще... Е, а, може би, Ана, желаете веднага да реагирате на чутото, да? Не, добре. Okay, now. Okay, now please go ahead. Добре, сега все пак заповядайте. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretnék röviden reagálni az elhang... Аз бих искала съвсем накратко да коментирам прозвучалите изказвания. Първо, благодаря на всички за приноса. Пределно ясно е колко е тежка темата, колко е особена и значима за всички нас. Господин Агилан, на вашето внимание – Бих искал да кажа, че текстът не е слаб. Аз не смятам така. Опитал съм се да насоча вниманието към най-важните елементи и смятам, че Frontex следва да получи възможността по-ефикасно да оказва подкрепа при охраната на външните граници на Съюза. Разбира се, що се отнася до сътрудничеството. Аз смятам, че съм акцентирала тъкмо върху това в текста. Всеки има своята роля. Аз споменавам и съвета, и комисията, и е, Агенцията за гранична и брегова охрана Фронтекс. В първоначалното предложение съветът не се споменава. Според мен е, сътрудничеството именно е важно и съм се постарала да акцентирам върху това. Що се отнася до казаното господин Капуа, ние не даваме правомощия, някакви нови. Опитваме се да укрепим агенцията Frontex като не отстъпваме от вече дадените на, на агенцията правомощия. Тук нещата се засилват по линия на техническите въпроси, на техническите действия, не по отношение на някакви изпълнителни правомощия, които са национална прерогатива. В друго изказване се спомена въпросът за е, суверенитета. Разбира се, въпрос много важен за отделните държави. Е, и тъкмо поради това е, казвам колко е важно Фронтекс да получи общи задачи по охраната на външните граници. Благодаря също така на господин Симан за това, че подчерта ролята на местните и областните управи. А наистина, на областно, на регионално равнище, ако се натъкнем на проблеми за охраната на границите, естествено би следвало да е, сведем въпроса до знанието на националните органи. Е, можем да, да общуваме пряко с Европейската комисия в аналогични случаи. За съжаление, обаче винаги в този в такъв случай е, възниква въпросът за субсидиарността. На вниманието господин господин Декоста. Ман виста вонния рапортери raportőri módosítóimat. A рапортери módosít... За съжаление не мога да оттегля своите изменения, измененията на докладчика. А, аз се опитвам чрез своите изменения да отсея онези моменти от вашите, на колегите изменения, които могат да се впишат в доклада. Аз в много случаи се отласквам от мога и да, да, да, друго да направя от, от първоначално внесените изменения. Особено, що се отнася до изпълнителните правомощия. Не мога да приема изцяло вашите мнения. И, и това е всъщност целта на компромисните изменения, които, за съжаление, аз сега не бих могла да отегля. Няма смисъл. И, и не, и не е уместно във всеки случай да се връщаме на първоначалното предложение на комисията. Господин Шалсбергер, благодаря ви много за, за казаното. И можем по всеки пункт да разискваме кое е важно и кое не е важно, разбира се. Благодаря. Сега ще гласуваме измененията. Първото изменение е оттеглено. Така че не гласуваме. Господин Милано. Повторо, повторо искам, господин председател, да се изкажа. Добре, е, е, следващото. Второ Р на докладчика, ако се приема, второ и единайсто на колегите падат, както за съжаление и десето. Сега имате думата, господин Милано. Благодаря, господин председател. Това е първото по рода си изменение на докладчика, което не зачита опитите на колегата Бянко в случая да посредничи между отделните страни е, по второ изменение. Второто изменение на докладчицата чисто и просто повтаря нейния текст и е в пълен разрез с принципа на компромиса. Главното направление, така се каже, на това изменение на, на докладчицата в сравнение с първоначалния текст на комисията е отстъпление. Ние би трябвало да обогатим, да допълним предложението на комисията. Но ако приемем това второ изменение на докладчета, всъщност разводняваме, отслабваме цялото становище. И както току-що каза е, колегата, аз предлагам това второ R да бъде оттеглено от докладчицата. В противен случай призовавам колегите да гласуват против и да гласуват за изменението Бянко второ. Така, за две r моля да гласувате, които са за. Да, госпожа докладчик, кратко изказване. Наистина съвсем кратко, господин председател. Аз бих искала да се запази това изменение, понеже то е компромисно. Не, не, и важно е тук да се, да се обвържат нещата с изпълнителните правомощия на държавите членки. И така, които са за 2 на докладчицата, моля да гласуват. Против. Да проверим по електронен път. Мисля, че е уместно. You can start voting. Започнете гласуването. 2R. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Мнозинството е против. 2R се отхвърля. Uh, И вече гласуваме второ изменение Бянко. Онези от вас, които са за, моля да гласуват. Благодаря. Против? Приема се. Трето изменение. За. Thank you against. Против. Приема се. Следва четвърто изменение. За. Против. Мнозинството е за. Приема се. Пето изменение. За. Благодаря. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Шесто. За. Против. Let's have an electronic vote on this. Да проверим по електронен път. Шесто изменение. Can we close the vote? Yes, we close the... Прекратете гласуването. С два гласа за. Приема се. Изменение 7 и 8 са тъждествени и се гласуват блок. Моля, които са за. Благодаря, против. Мнозинството е за. Е, приемат се. Докладчицата иска електронен вод по същите. Седмо и осмо. Electronic vote 7 and 8. Седмо и осмо моля да гласувате. Сега прекратете гласуването. За. Приемат се. 9R на докладчицата. Ако се приеме, 11, 14, 15 и 16 ще паднат. Това е общо гласуване по две изменения на докладчета 9 и 14R, които са за, може да гласуват. Против. Против е мнозинството. Отхвърлят се. Separately number 9 is withdrawn already. Сега отделно. Девето вече е отеглено, прочим. Девето няма да го гласуваме следователно. Десето. За. Против. Приема се. 11 за. Не. момент, извинявайте. 11 пада, тъй като 10 се прие. 12 за, за 12. Благодаря. Против? По електронен път. 12-то, моля да гласувате електронно. Okay, we close Прекратете гласуването. Мнозинството е против. 12-то изменение се отхвърля. 13-то изменение за. Благодаря. Против. Няма. Приема се. След това 14-то гласуваме. Да. Гласуваме по... Да. Които са за 14-то, моля. Против. Мнозинството е за. Приема се. 17 тъжествено на току-що гласуваното 14. Да гласуваме все пак 17 то за. Против. Няма. Приема се. 18 за. Против. Приема се. 19 за. Против. Нямаше. Е, приема се 19-то. Е, следва 20-то на докладчицата. Против 20-то от колегите. 20-то Р, моля да гласувате. Благодаря. Против. Да проверим по електронен път. Can we close the vote? We close the vote. Прекратете гласуването. Vote majority is... С един глас се прие. 20 р Отиваме на 22-ро. За. Благодаря. Против. Приема се. 23 оттеглено. 24R, ако се приеме 24-то пада. Така, 24-то R за благодаря, против да проверим електронно. every vote counts. There are people who, who are here, I, so I, they my vote yeah. was rejected, but you were right. Yeah. Yeah. Can we close the vote? А, прекратете гласуването. Да. Против е мнозинството. Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме 24-то. За. против. Да проверим и тук. Okay, we can close the vote. А прекратете гласуването. Мнозинството подкрепя, значи приема се. 25R на докладчика срещу 25-то, за 25R. Благодаря, против. Мнозинството е за, приема се. 25-то пада. Следва 26-то за, против. Няма, приема се. 27 на докладчицата, 27R. Ако се приеме 27 пада, 27R, които са за, моля да гласуват. Благодаря. Против. Отново електронна проверка. Have all voted. Гласуваха ли всички? Да, прекратете. Мнозинството е против. Отхвърля се 27 Р. Гласуваме 27 за. Благодаря. Против. Мнозинството е за. Приема се. 28 на докладчицата за. Благодаря. Против. Няма. Приема се. 28 пада. 29-то. Ако се приеме 300 ще падне. 29-то, които са за, моля да гласуват. Против. Мнозинството е за. Приема се. 30 пада. 31 е оттеглено. Тридесет и второ Р на докладчицата. Моля, които са за, благодаря, против. Няма, приема се. 33-то. Нези, които са за, моля. Благодаря. Мнозинството е за. Приема се. 34-то. Против. Мнозинството е за. Приема се. И сега гласуваме общо текста с и допълненията за становището, против становището, въздържали се няма, е, а, двама, двама въздържали се, добре. Благодаря, становището се приема. Благодаря за упоритата работа на докладчицата и с някои изменения, така или иначе, вашето становище беше прието. Uh, uh, Следващото становище е на Йозеф Рибаяни. Oops.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 right. Janos Кораксони, uh, is that right spelling? Okay. Така как, е, значи да се поправя, казва докладчика, Янош Карашони. Имате думата Творческа Европа и нова европейска програма за култура. Благодаря, господин председател. Колеги, аз днес вече се изказах и имах възможност да споделя, че за мен е голяма чест да работя по това становище от името на Комитета на регионите. Но работа не беше лека, тъй като се визират два твърде различни документа. Единият е програмата Творческа Европа, а другият е известие на комисията, посветено най-общо на, на културата. И аз трябваше да обединя тези два акта в едно становище. А председателят моли за тишина в залата. През последните години комисията подчертава значението на сътрудничество в областта на културата, но според мен не може да се пренебрегне ролята и то значимата роля, които играят местните и областните власти в това отношение. Хората, които е, живеят в отдалеченост от големите градски центрове, не получават достатъчно информация за инициативи, програми на Европейската комисия, за възможностите, които, които предлага на Европа, а и не, не са привличани за вземане на участие в процеса на вземане на решения. Що се отнася до, до Творческа Европа? Това е една програма, която представя огромна възможност за следващия програмен период 21-27 година. Това ще бъде самостоятелна, самостоятелно финансирана програма, която е, ще даде много на всички творци на, на културата. Е, що се отнася до бюджета, според мен е един дългосрочен стратегически подход и, и заявената ангажираност в подкрепа на културата ни навеждат на извода, че отделените милиард и 80 следва да станат поне 2 милиарда. Ако вземем сега три различни области или, или сектори, бих искал да изразя безпокойството си относно относителната тежест на приоритетите. Новата европейска програма за култура е, е основа на европейската самоличност и на отношенията ни с партньори в областта на културата извън Европейския съюз. В това число и в сферата на образованието. Споменатото известие на комисията подчертава ролята на, на местните и, и на областните власти, обръща внимание на културно-историческото наследство като фактор на економическия растеж и ефективността. Több lett volna az utóbbiak közé sorolni, mivel az jelentős hozzáadott értéket nyújt mindhárom dimenzió számára. Tuk, следва да включим и въпроса за мобилността. Thank you very much. Uh... Благодаря. Може и да пристъпим веднага към вота. Да видим. Амблок първо и второ. За. Против. Приемат се. Трето. За против. Мнозинството е за, приема се. Четвърто е оттеглено. Пето за. Against. Против. Трябва да проверим по електронен път. Докладчикът желая да коментира накратко. По пето изменение – сегашния текст или по-скоро сегашната програма изтича през декември 2020 година. За съжаление, по време на текущата програма държавите членки в отделни случаи са се нуждали от финансова подкрепа Така че през месец октомври приятия текст съдържаше някои противоречиви елементи. Следва да го имате предвид. Така нямаше против май, но... Да, е, гласува се по електронен път пето. Прекратете гласуването. Мнозинството е за. Приема се. 6R. Ако се приеме 6 опада, кои са за? 6R. Против. Мнозинството е за. Приема се. 6 пада. Седмо за. Против. Няма. Приема се. 8R на докладчика, ако се приеме 8 и 9 падат. 8R за, против, няма. Приемат се. 8 и 9 падат. 10 за, против, Електронна проверка. Мнозина се отказаха да гласуват дори. The majority is in favor. That has been approved. Number 11, those in favor vote now. Така, който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Много моля да гласувате отново. Can we close? Край на гласуването. Понякога действително е много трудно да установим точния е, резултат. И така, е, одобрява се. 12-то изменение. Кой е за? Това е ясен резултат. Против. Добре. Приема се. 13. Кой е за? Против. Мнозинството е за. Приема се. 14 за. Моля, гласувайте. Кой е против? Приема се. 15-то изменение за. Благодаря ви. Кой е против? Приема се 16-то изменение за. Благодаря. Кой е против? Приема се. 17R на докладчика. Кой е за? Кой, кой е против? Приема се. 17 отпада. Гласуваме амблок от 18 до 22. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няма гласове против и приема се. и новия компромис на а, предложено докладчика. Във връзка с а, този компромисен текст – може би е хубаво да разполагате и с оригиналния текст. Това е 36, ти параграф. Бих помолил колегите, които са внесли текста, да споделят с е, останалите своите виждания. Става дума за 36. Става дума за социалното измерение в пасажа защита и популяризиране на културното наследство е, като общ ресурс за Европа, за да се повиши осведомеността за нашата обща история и ценности и да се подсиви така, чувството за е, обща европейска идентичност или общи европейски ценности. Аз не виждам всъщност, е, така да се каже, нищо компромисно в текста. Нека да чуем мнението на вносителите. Благодаря, е, господин председател. Благодаря е, на господин Форджани за този прекрасен текст, в който се посочва, че ние, европейците, е, имаме е, еврейско-християнски корени. Всички ние. За това става дума всъщност тук. И това са устоите на Европейския съюз. Аденауер, Робер Шуман, Дегаспари. Гаспари – са изградили именно на тази основа Европа. И трябва е, да зачитаме нашите корени, за да зачитат и останалите нашите корени и нашата идентичност. Религиозното многообразие – е, е, е особен е, отличителен белег на е, Европа. Това е важен аргумент, но не е, единствения и най-добрият. Има милиони хора е, от други страни, които е, пристигат в Европа и а, е, които а, е, носят своята идентичност. Ние трябва да запазим нашата идентичност. Ние не можем да интегрираме тези е, е, нови е, е, съграждани в, е, така да се каже, в една среда, изпълнена с вакуум. Трябва да е запълнена с нашата идентичност. Нека да чуем и на други колеги. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Карачони за този текст в становището. В момента става дума за изменения 23, 24, 25, които са свързани с текста, който обсъждаме в специализираната комисия ние вече е, обсъждахме тези текстове. Аз благодаря на нашия докладчик. За това, че поставя на обсъждане е, този текст в, е, към изменението. И много се надявам, че бързо ще приключим с гласуването. И така, благодаря ви. Спомням си думите на Джо Кокс, е, е, парламентарист от Обединеното кралство, който бе убит по време на кампанията за Брексит. Той говореше именно за това, което ни обединява и това, което ни разделя. Е, говорим за нашите еврейско-християнски корени. Нека да погледнем и мисиоманите, и християните, и евреите всички тези религии всъщност призовават към мир, те не, не търсят разделение и разграничение. И защо а, а, всъщност трябва в един текст, който говори за културното многообразие и културната идентичност, да наблягаме именно на различията в религиозно отношение. Това, за съжаление, не е много смислено. Струва ми се, че трябва да си припомним мотото Единство в многообразието. По 24-то изменение. виждам компромиса, който предлага докладчика. Той ми изглежда разумен, защото всъщност показва зачитане на религиозната принадлежност. Следващият оратор. Аз също благодаря на докладчика за това, че той е намерил компромисен текст. Водихме вече дискусии по темата. Става дума за европейски ценности, които насърчават многообразието в единството, както гласи и мотото на Европа. В нашата култура и в нашата цивилизационна история има различни елементи, различни и различия, които трябва да намерят е, място именно в е, тази формулировка. И така, благодаря докладчика. Диалогът е, би трябвало всъщност от прагматична гледна точка да намери най-доброто решение и да ни доведе до истината. Ние трябва да мислим и за бъдещите поколения. Е, дали желаем действително диалог е, и добри отношения с мисиомани, с инакомислещи е, и хора, които имат друга вяра. Ние имаме едни от най-хубавите катедрали в Европа. Благодаря много на докладчика за това, че той е обърнал внимание на този факт. Тези е, е, юдео-християнски е, корени, естествено, са важни за нас. Докладчикът. Но преди това. Благодаря. Много от колегите се отнасят критично към този текст. Аз благодаря от името и на хората в моята политическа група на докладчика Карашчони за това становище и за този текст. Става дума не толкова за оценки на културната история и на културните ценности, Става дума най-вече за това как културата може да допринесе за едно по-добро битие и по-добро бъдеще. Обсъждахме вече много обстойно е, в нашата политическа група и в комисията е, е, тези аспекти и благодаря на господин Карашчони. Господин Карашчони и след това гласуваме. Компромисът е, бе подготвен в последната минута с цел е, да е, обединим позициите си и да излезем с една единна позиция на Комитета на регионите. Ще цитирам господин Таяни, председателя на Европейския парламент. Нашето наследство е най-важното наследство. Навсякъде е, го срещаме в Стокхолм, в Лисабон, в Малта, в е, Берлин, в Рим. Е, Данте Алигери, Геоте, това е нашето културно наследство, нашата културна идентичност. И нашата идентичност не се противопоставя на други идентичности. Ние трябва да бъдем това, което сме и това, което желаем да бъдем. И така, нека да гласуваме сега. Изменението, което предлага като компромис докладчика, покрива всъщност изменение 23, 24, 25. Кой е за, кой е против? И така, мнозинството е за, приема се Приключихме по този начин е, с компромисното предложение. 23, 24, 25 отпада и сега 26-то изменение. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Мнозинството е за. Е, приема се. И сега ще гласуваме по цялото изменено е, становище. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Кой се въздържа? Един, двама. Мнозинството подкрепя становището в изменения вид. Поздравяваме докладчика. Now, next opinion. Следващият е, докладчик е госпожа Хилер.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 Предстои да разгледаме е, интересно становище по темата Еразъм. Е, говорихме и с комисаря Навречич е, за Еразъм, а сега докладчикът госпожа Хилер ще направи въведение към темата и становището. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще се опитам да бъда кратка, тъй като времето понапредна доста. Нека първо да благодаря за честа, която ми оказахте, като ми гласувахте доверието да е, бъда докладчик по това становище. Е, благодаря на колегите е, на СЕДЕК, както и на експертите, които е, седят до мен и които работиха с много ангажимент. Благодаря и на всички колеги, които внесоха изменения, е, предложения за изменения. В повечето, голямата част те са много добри и подобряват качеството на текста. Става дума за Продължаването на програмата Еразъм от 21 до 27. Предложението е внесено от комисията и в Брюксел, и у дома в Бремен. Получих много отзиви от експерти, които работят, познават добре практическата дейност и с които се консултирах. Еразъм всъщност е, включва най-вече три елемента. По отношение на образованието и спорта не би трябвало да има граници, няма да, не бива да има бариери. Нуждаем се от европейско образование, което означава и е, общоевропейски ценности, дали демокрация, дали хуманизъм. При всички положения те трябва да бъдат в центъра на нашите образователни и обучителни програми. Това е характерно за Еразъм. Отпадане на бариерите, това означава свободен достъп за всеки, независимо от това какви са финансовите възможности на семейството. Това е много важно за мен. Още сутринта а, е, говорихме а, е, за това, че а, е, при консултациите, които проведох, а, основната тема а, се свеждаше най-вече до това, че а, става дума не само за студенти, но и за а, стажанти, за практиканти в а, предприятията и затова е необходимо да включим в много по-голяма степен европейските предприятия. Нямам предвид чак толкова големите предприятия, които така и така работят в трансграничен и международен план. Имам предвид най-вече по-малките, средните предприятия. Интерей, това е нещо, което винаги сме подкрепяли. Е, обхващане и на частния сектор е, от економиката, туризма, мобилността. Ние е, понякога се тревожим, че в тези сфери именно се инвестира твърде много и част от финансирането по Еразъм отива именно за тези сектори. В спорта Става дума за това да отворим, така да се каже, вратичката и за по-малки спортни прояви, с по-малък брой участници. Така че този прак от най-малко 10 държави членки би трябвало да отпадне и да е възможно и с по-малко държави членки организирано спортно мероприятие да се финансира. Е, мрежата на е, висшите учебни заведения е нещо, което винаги сме приветствали. Нещата вече вървят, е, но важно е да се централизират нещата не само в столиците, а да обхванат и регионите, за да има по-силно сътрудничество и на местно и регионално равнище. Ние до голяма степен отговаряме за изпълнението на местно и регионално равнище да, и затова е важно в по-голяма степен да, и в по-широки мащаби да се извършват консултации на всички равнища местно, регионално, национално. Това са основните моменти. Благодаря ви предварително и още веднъж за съдействието. А сега нека да гласуваме. Благодаря. Имаме много предложения. Има и изменения внесени от докладчика, но има и изменения внесени от вас. Номер едно, който е за, моля да гласува. Който е против да гласува, приема се. Номер две, за, против, приема се. Номер три, за, против, приема се. 4 за, против, е, приема се. 5 за, против, е, приема се. 6 за, против, е, приема се. Седмо изменение е и е, всъщност 7 и 8 отпада, 9 е оттеглено, 10 кой е за, против, е, Приема се. Това беше 10R на докладчика. 11 отпада. Е, отново 11 за, против, приема се. 12 Р на докладчика, кой е за, против, приема се. 12, 13, 14 отпада, 15 е, до 22 амблок, кой е за, моля да гласува, против, приема се. 23. Кой е за? Против? Приема се. 23. Р беше това. 23 отпада, 24 за, против, приема се. 25 за, против, приема се. 26 Р на докладчика Гласувайте, моля. За, против, приема се. 27. Кой е за? Благодаря ви. приема се. 28 Р на докладчика. Кой е за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 30R на докладчика. Моля, гласувайте. Е, приема се. 30-31 отпада. И сега 32 за, против, приема се. 33 за, против, е, приема се. 34R на докладчика за, против, приема се. Сега гласуваме по 36R на докладчика. Кой е за? Против. Благодаря. Приема се 37 за, против. Приема се 38 за, против. Приема се 39 изменения на докладчика Р е, е, за, против, приема се 40 за, против, приема се 41 е, докладчикът е против за против отхвърля се 42 за против приема се 43 Р на докладчика за против приема се 44 за против приема се 45 Р на докладчика за против приема се и така, гласуваме сега по цялото становище с измененията за, против, единодушно бе прието това становище е, по темата Еразъм. Еразъм плюс. Okay. Now we still have... Имаме още четири становища, които трябва да разгледаме. Биргит, моля те да дойдеш тук. Къде е Биргит? идва. Може би аз трябва да въведа, да кажа, че много добре работихме с докладчика. Имаше различни предложения от нейна страна и ми се струва, че ще можем доста бързичко да минем нататък. Със сигурност обаче трябва да чуем какво ще ни каже Биргит. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за това, че останахте толкова късно. Всъщност това е тема, която много ми допада. Всички ние трябва да допринасяме за развитието на обществото и научните изследвания и иновации са ключови в това отношение. В обновената европейска програма за научни изследвания и иновации – виждаме много нови възможности на местно и регионално ниво. Сега ще може да се работи много по-активно за благото на обществото. Като тук не става дума само за регионалното ниво, а за обществото като цяло – би трябвало наистина не да мислим за отделни региони. Не, ние заедно трябва да създадем това общество на знанието, което е устойчиво и економиката и екологията се прегръщат. В тази обновена програма има конкретни мерки, за да може да се подобрят научните изследвания и иновациите. Според комисията е необходимо да има по-добри взаимодействия и различните програми, както и структурни фондове да се използват заедно, за да се стигне до възможно най-добрите резултати. Научните изследвания и иновациите са важни за економиката, разбира се, но не само. Защото те имат своето отражение върху обществото. Това е нашето пътешествие в бъдещето и ние можем да го извършим заедно с комисията. Може би си задавате въпроса защо името ми не е включено след авторите на изменения. Това е така, защото ние искахме да изходим от една и съща позиция, да предложим сходни идеи. Има колеги, които предложиха изменения по определенията, например, защото трябва да знаем за какво говорим. Имаме 23-то изменение. Според мен то навлиза в твърде големи детайли и затова аз няма да го подкрепя. Същевременно за изменение 26 ще кажа, че това е същата идея, като в изменения 32 и 33. Много ви благодаря. и благодаря за отличната работа колегата Макарти. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за становището. Имаме много добро обобщение на основните идеи за научните изследвания и иновациите, за изграждането на системи, за взаимодействие. Всичко това са много добри идеи. Също времено ние трябва да говорим и за нашите отношения с съвместния изследователски център. Заместник председателя също работи по тази тема вече няколко години, защото има важни теми, като биоекономиката, например. Платформите за обмяна на знания се превърнаха в прекрасни платформи за всички участници. и Има защо да сме горди с тях. Ще спомена и интелигентните градове, които се възползват от всички тези съвместни проекти и иновации. Има и план за действие, който поставя иновациите в центъра. Господин заместник председател, мисля обаче, че ние не направихме достатъчно за връчването на наградата ICAP. По-скоро друга медия обърна по-голямо внимание. Би трябвало да се получим и това да е различно в бъдеще. Но искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Благодаря. That and your message goes to the administration as well about the innovation capital and the web on that. Благодаря ви. Прав сте с забележката си, но нека преминем към гласуването. Предлагам да гласуваме анблок 1, 2 и 3. За, против. Благодаря. 4 за, против. Приема се. 5 за. Благодаря. Против. Приема се. 6 отпада следователно. Гласуваме амблок 7, 8 и 9. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Приема се. 10 за. Против. Приема се. 11 за. Против. Приема се. Блок гласуваме 12, 13, 14 за. Благодаря. Против. Приемат се. Устно изменение, изменение 15 Госпожо докладчик, ще кажете ли няколко думи за това? Вие всъщност заличихте някои от формулировките. Наистина, в това изменение се предлага да се заличи текста за намаляване на разликите между по-малко и повече развитите региони, намаляването на тези неравенства. Но ние трябва да го включим. Благодаря. Нека да гласуваме. Кои са против? Приема се. 16. Докладчикът е против. За. Против. ще трябва да гласуваме електронно. 16-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Повечето са за, приема се. Гласуваме блок 17 до 22. За. Против. Приемат се. 23. Докладчикът е против. За. Против. Да гласуваме електронно 23-то изменение. 23. на гласуването. Повечето са против. Отхвърля се. 24. Моля глас за, против. Приема се. 25 за, против. Приема се. Изменение на докладчика 26 р за, против. Приема се. 26, 32 и 36 отпадат. 27 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. Амблок 29 до 31 за, против, приемат се. 32 и 33 отпадат. Гласуваме блок 34 и 35 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. И сега гласуваме цялото изменение с из... цялото становище с измененията за, против, въздържали се. Единодушно се приема. Честито, госпожо докладчик. Thank you. right, do we have Jan Trey here? Please join us in the podium. Ще поканя следващия докладчик. Моля да се присъедините към нас. Каня колегите Геблевич, Рибани и Трей. Доколкото разбирам докладчикът за следващото становище е на път към нас. Може и да ускорим работата. Ян Трей, заповядай. Благодаря. Нека кажа на колегите, че съм съставил становище на Комитета на регионите относно изкуствения интелект за Европа. Като трябва да кажа, че много ми помогна колега, който има докторска дисертация и разработва първи естонски проект за автобус, който няма нужда от шофьор. Няма съмнение, че идните години ще променят коренно представата ни за света. Сигурно се питате защо трябва Комитетът на регионите да се занимава с изкуствения интелект, след като комисията вече го е направила. Аз веднага ще ви отговоря. Ние представляваме регионите и местните власти. Би трябвало да посочваме бъдещите възможности в тази област. Изкуственият интелект е важен и за местните органи за автоматизирането на тяхната работа. Транспортът, който няма нужда от шофьор, също е важен. Това са автоматизирани решения. Те могат да помогнат и в социалната сфера – селското стопанство, а защо не и електронното управление. Виждаме, че има различни алгоритми, които се използват и в образованието. По този начин, например, децата се записват в училище въз основа на това къде живеят. Така могат да посещават най-близкото училище – но кои са основните послания на това съобщение? Първо, преквалификацията. Няма съмнение, че изкуственият интелект означава, че доста хора ще загубят работните си места. Ще се разкрият обаче и нови работни места. Следователно, ще е необходимо отново да се придобиват знания и умения. Регионите могат да помогнат за това. Също така е важно да има достатъчна гъвкавост и да се финансира образованието по начин, който да не се фокусира само върху финансирането на проекти, както това се прави днес. Трябва да мислим за бъдещето. Също така е необходимо да съгласуваме стратегиите за изкуствения интелект между държавите членки. Да използваме европейското ниво, например нашата служба в Естония има специален отдел, който се занимава с координацията на европейските проекти. Освен това, би трябвало местните органи да са уведомени за различните приложения на проекти с изкуствен интелект. В близкото бъдеще Европейският съюз би трябвало значително да увеличи финансирането за проекти посветени на изкуствения интелект. Необходимо е също така да се задели и огромно финансиране – в бъдеще. Например, Европейският съюз инвестира три пъти по-малко от Китай, пет пъти по-малко от САЩ в тази област. Има какво да наваксаме. Затова мисля, че трябва да има една обхватна платформа за изкуствения интелект и тук да се включат представителите и заинтересованите групи от регионите, те да могат да дадат своя принос. Не по-малко важно е да имаме и съответната правна рамка, защото опираме до въпроса за етиката. Трябва да се водим от хартата на основните права – Сигурността, безопасността също трябва да бъдат на дневен ред, както и правото на неприкосновен личен живот. Бих искала още веднъж да подчертая, че при разработването на изкуствен интелект ние трябва да ангажираме гражданите и местните власти. Благодаря. Много ви благодаря. Има ли изказвания? Преминаваме към гласуване. Изменение 1 до 5. Нека ги гласуваме блок за. Благодаря против. Приема се. 6 за. Благодаря против. Може би ще трябва електронно да гласуваме. Предполагам, че има хора и в кафенето в момента. All right, let's close the vote. Край на гласуването. Мнозинството е за, приема се. И амблок да гласуваме 7 до 9 за. Благодаря против. Никой приемат се. Сега гласуваме цялото становище с измененията за. Благодаря против. Въздържали се няма единодушно се приема. Честито на Ян Трей. ma sooviksin veel tänada kogu SEDEC eh, meeskonda, Mariat, eh, Raivo Selli selle Аз искам eh, също така да благодаря на, на колегите и на своите сътрудници, които ми помогнаха и допринесоха за успеха на това становище. Ако ми позволете е, една кратка реклама, е, бих искал да кажа, че Естония е сред е, активните привърженици на цифровите решения. И тук в момента в Брюксел имаме пример за изкуствен разум, докаран от, от Техническия университет в Естония един автономен автобус, който се разхожда по улицата на града. Утре ще го видите. Ако желаете, разбира се. Благодаря. Right. Uh, now... Next... Добре, сега следващото становище е на, е на Олгерт Геблевич, европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана в електронното пространство. Становище по инициатива на комитета. Моля докладчикът да каже няколко уводни думи. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. O tym, że dezinformacja E, od, od, od wieków była wpisana e, w nasze społeczeństwo, nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast... Dezinformacja to Дезинформацията отдавна ни е известна to jawlenie. Тя съществува и в миналото, и в настоящето. В резултат на развитието на социалните медии, дезинформацията се превърна в много голяма ако не и е най-голямата опасност за е, нашата демокрация днес. Е, много независими е, институти и институции е, са се произнасяли по темата. Европейската комисия също взе отношение по темата през последната година. Е, ясно ни е, че е, дезинформацията застрашава и свободните и демократични избори. Като комитет на регионите ние също изработихме становище по темата и съобщението на комисията, защото става дума за една обща задача на всички нас. Много е, примери са дадени в текста. Примери за дезинформационни кампании. Посочил съм в становището, че има много случаи, в които публикуваме е, самите ние е, фалшива информация. Е, фалшивата информация се повтаря 70% повече, отколкото е, истинската информация, вярната информация трябва да е, обезпечим е, в това отношение е, изборите, които провеждаме и е, хората да имат възможност е, да подават своя глас, когато отиват в избирателните е, секции свободно, без да са дезинформирани предварително. Има много начини за борба с дезинформацията пътят към ефективното противодействие е информацията, информираността за това кой точно продуцира тази фалшива информация и как я разпространява, с какви средства. Кой естествено стои зад нея, ако това не е истинският е, продуцент. Е, нуждаем се от различни образователни е, програми и информационни програми. Могат да се използват социалните платформи. И също времено е разработен план за действие за следващата година ние като представители на Комитета на регионите сме задължени да се борим срещу фалшивите новини и дезинформацията. Ние смятаме първо, че е, образованието е от ключово значение за борбата срещу дезинформацията. Образователните е, заведения, образователните институции отговарят именно за това. Ние всички обаче носим отговорност за е, събуждане на е, повече разбиране и информираност за фалшивите новини. Става дума не само за информационно общество, е, в случая Става дума най-вече за осъзнаване на факта, че е, се разпространяват фалшиви новини. И е, в това отношение е, има и много неправителствени организации, които се борят срещу фалшивите новини и дезинформацията. Би трябвало да ги подпомагаме Нуждаем се и от помощ за местните обективни, независими медии. Те също играят една много съществена роля. Ние виждаме, че конвенционалните медии в момента се сблъскват с много проблеми. Те изостават в сравнение с модерните медии. Много често при тях публикуването на вярната информация се забавя. Трябва е, да им помогнем да ускорят е, процеса. Е, благодаря на нашият експерт за ценните съвети, както и на всички колеги, които внесоха изменения. Повечето от тях са отчетени. Благодаря ви за интересно встъпление и изказвания. Господин Ерман, заповядайте. Благодаря, господин председател. Едно много значимо предложение, проекто становище в контекста на информационното общество. Аз благодаря на докладчика бих искал само накратко да обоснова измененията, които съм внесъл. Става въпрос за значимостта на отвореното или свободното управление. Ако разпространим широко информация, възоснова на която нашите съграждани да участват в политическия процес, то те лесно биха могли да проверят, да, да, да направят справка и, и да се уверят в неистинността на разпространяваните фалшиви, лъжливи новини. Ние трябва да разширяваме достъп до, до информация, до е, действителната информация за обществото. хюб. non è in quel modo, quella voce di bilancio non ha quella entità o quell'impegno pluriennale. Ha... Ah, uh, както и да е, ah, може да се проследи въздействието в продължение на, на години, не, не само по повод на отделни кампании. Да, наистина, общото разпространяване на информация. Примерно в, в Палермо, в Сицилия първо, стои въпроса за цифровизацията след две седмици там ще проведем конференция и ще можем още да поговорим по тези въпроси. Следващото изказване господин Сьоренсен от Дания, областен съветник. Аз съм против предложението и аз не се съмнявам в положените от докладчика усилия. Просто съм против това Европейската комисия да харчи пари на дълкоплаците за това. Формулировките са неясни и според мен това ще е, породи прецедент е, в посока към нещо, което разбира се ние не желаем, а именно ограничаване на свободата на словото и на изразяване на мнение. Разбира се, е, разпространяваната неистина информация е проблем, но подобни подходи не вършат работа. Съгласен съм с преждеговорившия. Става въпрос за откритост на властта, за разпространяване на информация и за е, повишаване съзнанието на гражданите. Е, спомням си, е, в тази връзка ми идват на ум, други подобни революционни технологични изменения. Телевизията, например. Тогава поражда сериозни опасения за общественото устройство. Така и днес, но европейският гражданин е по-умен, отколкото го изкарвате тук. Не, не му харчете парите, не му харчете данъците за такива неща. Добре, не виждам други желаящи да се изкажат. Гласуваме първо изменение за. Благодаря. Против. Приема се. 2R на докладчика за против приема се. Второ пада. Трето изменение за против приема се. Четвърто за против приема се. Пето за против Отхвърля се. Шесто за. Против. Отхвърля се. Седмо за. Против. Приема се. Осмо за. Против. Приема се. Девето за. Против. Отхвърля се. Десето за. Против. Приема се. Единайсто за. Против. Приема се. Дванайсто за. Против. Приема се. 13 то на докладчика за, против, приема се, 13 пада, 14 на докладчика за, против, приема се, 14 пада, 15 за, против, приема се, 16 на докладчикът за, против, приема се 16 и 17 падат, 18 за, против, приема се 19 на докладчика за, против, приема се 19 и 20 падат, 21 на докладчика за, против, приема се 22, 3 и 4 падат. И толкова гласуваме текста с изменение и допълнение за против един, двама, двама въздържали се. Приема се с изменения и допълнения. Поздравления за докладчик. Thanks a lot. And now we'll have the final opinion. И сега последно становище за тази вечер. Йозеф Рибани. An automated mobility. Становище път на безопасност, автоматизирана мобилност.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 Така, по това становище имаме устен компромис, постигнат по едно изменение и някои други промени. Ще ви информирам съответно, но първо да чуем докладчика Йожев Рибани. Да, благодаря, господин председател. Това становище се състои от три части – Първата е относно прегледа, изменението и допълнението на директивата от 2008 година. Втората е за стратегията за автоматизирана мобилност. И на трето място Европа в движение. Известие на комисията. По първата част за директивата постъпиха 19 изменения и допълнения. И тук най-важното е да се запази субсидиарността. Очевидно, следва да се подчертае ролята на местните и областните общности и, и чак от там нататък да се е, говори за общоевропейското равнище и съответните разрешения. Мрежите е, ТНТ е, трябва също да бъдат изведени на преден план. Ако в някои региони те могат да бъдат развивани, в други това е невъзможно поради липсата на средства. И за да се постигне последователност и равнопоставеност, тези средства трябва да бъдат осигурени. Аз бях много доволен от това, че е, получаваме правото да определяме, да кажем, пътната инфраструктура на областно равнище. По настояще е, в някои страни на национален мащаб се определят е, първостепенните пътища от, от републиканската мрежа, но, но има такива, които те първа би следвал да бъдат обявени за първостепенни и това ще стимулира развитието на съответните региони. Освен това, е нужно е, е, да бъде направена оценка на пътната мрежа, да се даде достатъчно време за оценката й. И да бъдат въведени много ясни правила в една такава многообразна Европа. По втората част, стратегия за автоматизирана мобилност, е, тук по броя на измененията можем да съдим за сериозна мобилизация на, на мненията. Е, на автоматизираната мобилност може да се гледа като на една огромна възможност, особено за слабо населените райони. Такъв е, автоматизиран транспорт е, може да бъде въведен за осигуряване на е, по безпрепятствена връзка с, с големите градски центрове. И тази мобилност ще се превърне в услуга. И, и, и така ще се промени целият характер на собствеността върху превозните средства. Някои ценни градски части, площи с висока стойност, ще се освободят. Можем да говорим за паркингите, например. И за местните власти е особено важно да настояваме за, за експериментални проекти, за, за е, автоматизиране на отделни трасета от е, пътната мрежа. Да се види това е, лека по лека ще поевтине мобилността, от което следва обаче, че и натоварването на пътната мрежа ще се повиши. И в градските части ще трябва да се обърнем с лице към съвсем нови предизвикателства. Е, там ще са необходими наистина интелигентни превозни средства. Докато е, в слабо населените места, извън градовете, ще са нужни интелигентни пътища. По третата част от становището Европа в движение, няколко неща – Към хоризонта 2050 бихме могли да станем свидетели на така наречен електрически смог в градовете. Сега не можем да знаем какви ще бъдат последиците. Но трябва да се готвим и за това. Става въпрос за заплаха за човешкото здраве. Що се отнася въобще до е, интелигентния транспорт, от друга страна той пък ще замърсява в по-малка степен. Ще могат да се използват альтернативни енергоносители. И последно, що се отнася до текста, както казах, 19 изменения и допълнения, от които 12 е мое и друго едно е, е мое, което бих искал да оттегля. Благодаря. Hey, thank you. Thank you for the introduction. Благодаря за встъпителните думи. Сега да видим и изказвания. Господин Бор. Благодаря, господин председател. С много от съдържанието на становището мога изцяло да се съглася, но има един малък проблем. основният текст на становището е в някои от измененията, според мен, ненужно се акцентира субсидиарността. Какво казва Европейската комисия? да бъдат определени магистрали и първостепенни пътища отвъд пределите на ТНТ и това да стане чрез директивата. Проблемът за становището възниква от това, че се говори за еврорегионална картова база данни. Мнозина от колегите може и да не са чували за нея, но това е аналогично на Евростат. Това е база данни, е, поддържана от Федерацията на националните е, картографски и кадастрални институти. Но това е база данни, която се попълва от данни от държавите членки. И следователно би трябвало да отразява техните е, становища. Някои от измененията пораждат проблем предвид определени обстоятелства в отдел на дадена държава членка. И обръщам вниманието тук на датските си колеги. Какво имаме в Дания? Част от пътната мрежа е преотстъпена от централната администрация на местните администрации, което според датските колеги поражда проблеми в контекста на представената от комисията директива. Специално за, за първостепенните е, пътища първа, първа категория, и, освен магистралите. Да, това може да породи проблем, но този проблем може да се разреши в национален мащаб, не общоевропейски. Аз тук не настоявам за хармонизация – но ако ще се стремим към безопасност на движението по пътищата, имайки предвид тяхната натовареност и това, че е, е, из Европа свободно пътуват граждани на всички държави членки, трябва да се въведе някаква обща уредба. И това се опитва да постигне комисията с директивата. За съжаление, базата данни не се попълва от всички в Европейския съюз, но по-добро от това нямаме, като, като аналогия на Евростат. И измененията, които предлагам, са в посока към това да, да не настояваме в такава степен, както се настоява очевидно, е, на субсидиарността. Докладчикът иска да отговори. Да, благодаря. Позволете ми. Аз съм съгласен с преждеговорившия. В много държави в Европейския съюз подходите са различни и е трудно да се намери един общо решение. Ние тук сме местни и областни представители и, и следва да говорим от гледната точка на тези интереси. Е, е, и ние, ние трябва да се включим в развитието на пътната инфраструктура. Има, например, е, областни или регионални проекти, които налагат изграждането на инфраструктура на такова равнище. Колегата Ана Модьор от НП е внесла например, четвърто изменение, което иллюстрира моите думи. Господин Андерсен има думата. Да, благодаря ви. Смятам, че това, което бе представено от колегата Бъткър, действително е съществено. Докладчикът каза, че отговорността е на службите за поддържане на пътищата. В Швеция имаме и подобни служби на местно и регионално равнище, които се грижат и за почистването, и за поддръжката на пътищата. Ние подчертаваме значението на това изменение. Изключително важно е от гледна точка на ситуацията и в Швеция, и в Дания. Благодаря. А сега преминаваме към измененията и гласуваме е, първо изменение. Е, е, кой е за? Благодаря против. Мнозинството е против, отхвърля се. Второ изменение. Кои са за? Благодаря. Против. Мнозинството подкрепя това изменение. То се приема. Изменение 3. Моля, гласувайте, ако сте за. А сега гласовете против. Е, мнозинството е против, отхвърля 50. Четвърто изменение. Е, има устно внесено компромисно предложение. Е, така става дума за редакционни промени в формулировката. Виждате новата редакция на екрана ако се приеме, е, английската версия ще въжи и ще трябва естествено да се е, внесат съответните корекции в езиковите версии. Е, колегите могат да прочитат всичко на екрана. Аз имам все пак известен проблем. Определенето на определени участъци от пътя – които се регламентират от директивата и други участъци, които не са в обхвата на директивата, които са от компетенциите на градовете и регионите. Така че страхувам се, че в тази формулировка има неща, които, с които трудно мога да се съглася, така че предпочитам внесеното изменение. Докладчикът може би ще каже нещо по този въпрос. Не, не виждам е, къде точно е проблемът, е, но Струва ми се, че е, преводът на английски е достатъчно добър. А не е достатъчно добър, не е достатъчно точен. А, може би трябва в това отношение да предприемам съответните изменения. Да, е, очакваме е, подходящият е, превод на английски, за да можем да преодолем този проблем. Първоначално представения текст очевидно не е достатъчно добър. Последното изречение е наред предложението на комисията е в съответствие с принципите на субсидиарност, но предишното изречение пътищо, покрити или обхванати от. Става дума за участъци от пътя. Т.е. когато става дума за път от А към Б е, е, една секция е, или един участък от този път се покрива от директивата, а друг участък не е в обхвата на директивата. И по тази причина ние заличаваме думичката секшен. Това е част от компромиса. Нека сега да разгледаме устно внесеното изменение. Е, думичката sections беше заличена. Кой е за четвърто изменение? Кой е против? Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Мнозинството е за. Приема се шесто изменение за. Против. Приема се Седмо изменение за против. Няма гласове против. Приема се изменение 8 за. Приема се. Изменение 9 е оттеглено. 10R на докладчика също е оттеглено. Десето изменение. Кой е за? Господин Беткер Андерсън. 8 бе прието и при това положение можем да оттеглим изменение 10. Чудесно. Така, отеглено е изменение 10. Изменение 11 се гласува. Кой е за? А, против. Приема се. 12 ерна докачика е оттеглено. Изменение 12. Е, Беткър Андерсън. Кой е за? Кой е против? Гласовете против. Е, мнозинството е против. Отхвърля се. 13R. Докладчик. Кой е за? Против? Приема се. 13 и 14 отпадат. 15 кой е Против? А, 15. Е, който е за. Моля да повторим гласуването. Против? 15. Налага се да направим е, проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Да видим резултата. Да или не. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 16-то изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 17. Кой е за? Против. И така, повтаряме гласуването. Кой е за? По изменение 17. Кой е против. Мнозинството е против, отхвърля се. Един или два гласа е разликата. Осъмнайсто изменение. За, против, отхвърля се. 19 за, против, Мнозинството одобрява това изменение. То се приема и сега крайното гласуване по цялото току-що изменено становище. Моля гласувайте за, против. Няма въздържали се. Единодушно приехме становището. Благодаря на докладчика. И така, усилено поработихме днес, ще продължим утре сутринта и ви желая приятна вечер. Утре ще се видим отново тук в 9 часа. Прекратяваме заседанието за днес.